Bonjour à tous. Good morning, everybody. Добро утро на всички. Радваме се, че сте тук. Добре дошли на това изслушване за европейското гражданство. За нас е удоволствие, че сте тук. Не само депутатите от Европейския парламент, но и всички присъстващи, които представляват различни организации и институции, посветили усилията си на този принцип на европейското гражданство. Позволете да приветствам провеждането на това изслушване, което е изключително важно Говорим за европейско гражданство, говорим за същинските ценности на Европейския съюз. Толкова много внимание обръщаме на економическите и финансови измерения на кризата – които преживява Европейския съюз, че по някакъв начин много от нас изгубиха от поглед разбирането, че Европейския съюз не се представлява само от еврото. Европейското гражданство, европейските ценности са Европейския съюз. И през последните 20 години това непрекъснато се подчертава, откакто се появи европейското гражданство по силата на договор от Мастрих през 1992 година, преди 20 на години, с една поредица от граждански права които отразяваха идеята всъщност за европейското гражданство, за да могат гражданите да се предвижват свободно, да не се упражняват дискриминация възоснова на родност, националност. Това е основен принцип на целия европейски процес. Възможността да гласуват, да се кандидатират е, в органите за местно самоуправление, независимо от местопребиваването в Европейския съюз също така и правото да получават е, помощ от други е, държави членки, от техните посолства или консулски служби, е, правото да подават жалби в е, петиции в Европейския парламент, да бъдат изслушваните от комисията по петициите, да могат е, съответно да подават жалби към омбудсмана и институциите да разчитат на а, подкрепата чрез инициативата за европейско гражданство. И откакто влезе в сила договора от Лисабон, да имат правото да се радват на всички от тези права, които са въплатени в Европейската харта за основните права на Европейския съюз. Това е най-важният въпрос, по който се работи и се прилага а, чрез този мандат на Европейския парламент и съвпада с влизането в сила на договора от Лисабон. Има различни пакети от законодателни актове, по които работят различните комисии в този парламент, е, Шенген, наказателното право, съдебното сътрудничество. И правата, които проистичат от това, като равен достъп до правосъдие, правото на осведомяване, на подлагане на преценка, преди да се пристъпи към подвеждане под съдебна отговорност, в която и да било държава членка. Правото на закрила на пострадалите от престъпни деяния, така наречения пакет от мерки за закрила на пострадалите от престъпления. Свободното движение на хора в Европейския съюз, правата на детето, потребностите на европейските граждани да бъдат осведомени за своите права, ето това е един ключов въпрос. Гражданите трябва да са наясно, че европейското гражданство съществува, но има своята тежест и е представено тук в Европейския парламент. Аз преди казвах, че Европейският парламент е най-важният европейски парламент в историята на Европейския съюз, дори повече. Това е най-важният парламент за цяла Европа, но хората не го знаят. Би трябвало да го знаят. Ние сме тук и ги представляваме. 500 милиона души представляваме и трябва да стигнем до тях по някакъв начин да разберат, че този Европейски парламент тежи на мястото си. През 2014 предстоят избори и те са значими. Това трябва да бъде подчертавано дебело и хората трябва да бъдат окоръжавани, да участват, да са, са причастни. И тези избори трябва да бъдат извеждани на преден план. Трябва да се стремим да стигнем до европейските граждани, за да разберат те, че имат европейска самоличност. И това няма да стане, ако не положим усилия хората да го разберат и да се гордеят с факта, че имат европейска самоличност, защото тя допълва тяхната национална самоличност. Защото като граждани, те имат граждански права като европейски граждани. И ние трябва да надграждаме, трябва да изграждаме това европейско обществено мнение, обществено съзнание, за да можем да завършим процеса. И това е темата, на която ще посветим усилията си по време на това изслушване, което предстои. За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли. Благодаря ви, че сте тук. Европейската комисия се представя тук от господин Франсуас Лебай. Добре дошли. Госпожа Регнер, нашия колега, представлява Комисията по правни въпроси. Също я приветстваме. Тази комисия работи усилено по а, темата. И така завършваме цялостната картина на европейското гражданство. Искам също така да ви кажа, че ще имаме превод на всички официални езици с някои изключения. И изключенията, за съжаление, включват естонски, финландски и малтийски, а всички други езици ще са част от езиковия режим. Моля да не забравяте, че изслушването, освен а, това, ще се излъчва и всички изказвания ще бъдат записвани. Нашите разисквания тази сутрин ще са насочени към укрепването на европейското гражданство и подпомагане на политическото участие в а, тази сфера. И започваме работа, като ще дам думата на госпожа Евелин Регнер, първи заместник-председател на Комисията по правни въпроси, след което ще дадем думата на първия панел от оратори и ще чуем госпожа Фрауанс Лебайл от името на комисията, които са съорганизатори. Сега давам думата на госпожа Регнер. На всички желая един много приятен ден. Вие сте в Европейския парламент, вие сте граждани на Европейския съюз. Аз съм от Виена, австрийка съм, но въпреки а, всичко съм и европейски гражданин. Това е свързано с права и задължения, които, с които всички разполагаме, права, които вече имаме. Европейското гражданство ни даде нови възможности. Даде ни възможност да пътуваме в Европейския съюз, да работим в рамките на Европейския съюз, без да бъдем дискриминирани. Това са всичко много важни принципи и придобивки. Важно е, че вие сте тук днес сред нас. Това са принципи, които трябва да бъдат изпълнени с живот. Много неща трябва да бъдат свършени. Европейската комисия полага големи усилия в тази насока. приветствам ви с добре дошли тук сред нас. Добре е да чуем от вас това, което не функционира добре, това, което трябва да функционира по-добре, всичко това, от което се нуждае европейското гражданство, за да просъществува. Искам да подчертаем положителните развития в тази връзка. Искам да подчертая значението на Европейската инициатива, един инструмент, който е включен в Лисабонския договор. Един инструмент, който показва обаче, че има много а, технически пречки, и, които трябва да бъдат ам, ам, премахнати ние искаме на европейско ниво да ам, направим нещо, но все още има проблеми. Искам да подчертая значението на гражданската инициатива за защита на ам, водоснабдяването. Един милион вече са подписалите а, тази инициатива. Има още време до септември. Има много добри възможности дори а, да се достигне и да се достигне а, броя от подписи на 2 милиона души. Необходимо ни е време за всичко, което искаме да направим. Необходимо е да очертаем стъпките, които ще предприемем, за да можем да се възползваме от всичките възможности. с какво се занимаваме ние в правната комисия? Ние залагаме най-вече на правосъдието. За нас е важно да има засилено сътрудничество в международен мащаб между съдиите и прокурорите. Важно е да има обмяна на опиите и между съдебните чиновници и съдебните кандидати. Това е много важно. Освен това, е добре да се познава из основи същността на европейското гражданство и какво е неговото въздействие върху ежедневието на гражданите. Ето, казвам, че такива служители, които споменах, те те са запознати с тази тематика. Важно е да има обмя... обмяна на двустранно ниво на информация между тях. Искам да спомена, да спомена и програмата Еразъм. Една много удачна програма за обмен не само на студенти, но и на преподаватели. По този начин може да засили мотивацията между гражданите и ам, да се използва тази програма в трансграничен мащаб. Господин Агил, Аги Лар спомена, че това, което е важно е информацията. Кой знае в Европа какво означава да си европейски гражданин? Това е нещо а, допълващо, нещо положително. Сега е момента, по време на това изслушване, вие да дадете вашите предложения, да изкажете вашите критики, вашите предложения, да, да можем да се концентрираме върху конкретни неща и да вземем предвид тези аспекти в по-нататъчната ни работа. Желая ви много успех по време на това изслушване. Благодаря ви. Благодаря, колега Регнер. Сега. Ам директорът на Извине, да, директорът на ГД Правосъдие, госпожа Лавайн. Благодаря, господин председател. А ние сме тук в парламента да разговаряме за гражданите и това е съвместна, съвместна инициатива между три парламентарни комисии и Европейската комисия. Мисля, че наистина е правилно да се обмисли въпроса какво самите граждани искат да видят в Европейския съюз. И то в годината преди изборите за Европейски парламент. Спомняте си, че през 2010 година създадохме, съставихме един доклад за европейското гражданство и предложихме 25 мерки за подобряване на европейското гражданство. Разбира се, много неща са направени, за да се постигне това, което предложихме тогава. Няма значение дали става въпрос за здравеопазване през границите, а, с а, политически права и а, правораздаване и правосъдие. Идеята да се направи година на европейските граждани е резултат от този доклад и настоящото изслушване е първото събитие от годината на гражданите. Това, което искам да се опитам да направим днес – е да ви разкажа за резултата от публичните консултации, които стартирахме по въпросите на европейското гражданство. Ще видите, че е много интересно, наистина е източник на вдъхновение за действията, които искаме да стартираме или да прилагаме в предстоящата година. Мисля, че първият елемент, който е споменат от гражданите, когато биват запитани какво може да се направи на европейско равнище за нас, е опита, който имат с бюрокрацията. Онова, което са изпитали поради тази бюрокрация спрямо правото им на свободно движение. Това се случва, когато те отидат в друга държава, членка, започва една бюрокрация, нещата са неясни, административните процедури са много дълги и гражданите ни казват какво бихме могли ние да направим в тази връзка и каквото и да направим, всъщност за тях ще е добре. Те искат от нас да намалим бюрокрацията, когато става въпрос за документи за самоличност, когато става въпрос за местоживеене или документи за гражданско състояние. Това е много важно послание, наистина, което те отправят към нас. Освен това, получихме интересни отговори от граждани, с а, увреждания и смятам, че трябва да намерим начин да гарантираме на гражданите с увреждания а, всички права и предимства в държавите членки, където отиват, а, за да са сравними с правата им в тяхната родна държава. Това е да е сходно навсякъде за тях. Другото нещо, което гражданите посочват е заетостта. Това не е изненада в този период на криза, тъй като в момента 25 милиона души си търсят работа и независимо от този висок процент на безработицата, има недостиг на работна ръка, има свободни работни места, които все още не са запълнени. И извода от всичко това и според мен една от насоките на работата ни, върху която следва да се съсредоточим в следващия доклад, следва да е помощта към гражданите да се възползват максимално от пазара на труда в Европейския съюз. Ще ви дам един пример. Европейското право в момента гарантира, че не можеш да продължаваш да получаваш а, своите а, надбавки за безработица а, за 3 месеца, ако отидеш в друга държава членка. Но ако човек си намери работа в другата държава членка, това няма никаква връзка. А средният период за намиране на работа в Европейския съюз е 16 месеца. Тоест аз не предлагам тук ние да удължаваме а, тези а, надбавки за безработица за 16 месеца, но а, според мен а, не е достатъчно достатъчно един период от 3 месеца да позволи на гражданите да имат по-голяма възможност за намиране на работа в друга държава членка. Един от другите елементи, който бе споменат от гражданите в тези консултации, е информацията. Господин председателя малко по-рано спомена, че това е липсващия елемент. Той не достига информация няма за Европейския парламент, но информация няма и за правата, с които се ползват гражданите. Тоест, няма информация какво да прави човек с правата, с които, съм, с които разполага, които са му дадени. В резултатите от проучването на Евробарометър се вижда някакъв напредък все пак по този въпрос, тъй като един от трима граждани вече твърди, че е добре информиран относно правата си. Това са 5% повече в сравнение с резултатите от 2007 година. Това е стабилен напредък, макар че не е революционен, но не е достатъчен от друга страна. Годината на гражданина, според мен, трябва също така да допринесе за това познание на правата, Хубаво е да се създават права на гражданите, но ако те не знаят, че съществуват, няма никаква полза. И щом граждани научи какви са му правата, какво да прави с тях. Отново в този евробараметър виждаме, че 25% от участниците в проучването се чувстват доста, доста информирани за това какво могат да правят с тези права, което означава, че 75% не знаят точно какво да правят с дадените им права. Това е много важен елемент, върху който да поработим гражданите не само трябва да, информ... да са информирани за правата си, но ние по-ясно трябва да обясняваме на тези граждани, както вече все повече и повече става, какво могат да правят с тези права. Друг елемент, който изникна в тази консултация е свързан с политическите права. Това е много важно в момент на избори Участниците в тази консултация бяха запитани дали смятат за нормално да изгубят правата си за гласуване в собствената си държава, когато се преместват да живеят друга. И разбира се, повече от две трети от хората отговориха, че не смятат, че това е правилно. Според тях това е неправилно. Това също въпрос, по който следва да помислим дали жителството в друга държава членка, пребиваването в нея е свързано с прекратяване на връзките ти с родната държава, държавата по происход, както се е случвало в миналото. Това ще е важен въпрос, по който да работим. Той е много деликатен, ние го знаем, но освен това е и много важен. Съвсем накратко това бяха някои от резултатите от публичните консултации, които стартирахме. Днешното изслушване за нас е изключително важно, тъй като искаме да чуем вашите идеи и да ги включим в доклада, който комисията ще издаде на 9 май. За това искам да ви пожелая ползотворен дебат – и с нетърпение очаквам да чуя идеите, които ще изникнат от него. Благодаря. You, Благодаря, госпожо Лебайл, за съпредседателството на това много важно събиране по отношение на гражданството в Европейския съюз. Ние почетаваме едни и същи принципи. Трябва да достигнем до хората. Знаем, че хартата на Европейския съюз за човешките права е тук и тя ще продължи да е в сила и ще налага правата на всички 500 милиона европейски граждани, които представляваме в този Европейски парламент. Това е основната идея на самия Европейски съюз. Така че зададохме фона за откриване на първия панел, но преди това искам да ви напомня, че всички гости, които посещават тук сградата на Европейския парламент, трябва да запазят своите баджове, освен ако няма да напускат сградата, защото в противен случай, ако не си носят баджовете, ще трябва да бъдат регистрирани на портала отново. Затова пазете ги до края на изслушването. Другото нещо, което трябва да кажа е, че в 13 часа ви очаква лек обяд, точно отпред пред залата, в която се състои това заседание. И сега искам да пожелая един ползотворен дебат. Започваме с първия панел. Искам да поканя колегата, депутат Филип Боланд, да вземе мястото на председател за първия панел. Той ще представи колегите ни Ана Мария Кораца, Билт и Майкъл Кашман и двамата депутати от Европейския парламент. Заповядайте тук отпред на подиума за първия панел. След това господин Калмарт Барат, който е вносител на петиция. Заповядайте от тази страна на, панела, на, на подиума за панела. Пол Немиц, директор а, към а, Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия. А също така госпожа Адина Йоана Валеан, колега от Европейския парламент, която е докладчик за доклада за европейското гражданство в 2010 година и госпожа Алисън Макданал, която представлява е, Европейски институт. Това ще е следващия панел, който ще се състои в рамките на едния час. Темата ще е укрепване на европейското гражданство. След това ще дадем думата за дискусия. Благодаря на всички. Bonjour. Добър ден. На първо място благодаря на господин Лопес Агилар и госпожа Лаба и госпожа Регнер за встъпителните думи. Тук ще изслушаме депутати, един подател на петиция, се по темата укрепване на европейското гражданство. Ще говорим за затрудненията, с които се сблъскват европейските граждани, когато се опитват да упражнят проистичащите от договорите права. Ще търсим решение за преодоляване на тези пречки. Тук на подиума не са всички оратори, някои от тях са седнали сред вас в залата. Европейското гражданство е понятие заложено в договора от Мастрихт и гражданите на всички държави членки се явяват такива граждани. Трябва обаче да се прави разграничение между европейското гражданство и националността. Има доста разлики между държавите членки. Европейския съюз утвърждава свободното движение на хора, стоки, финансови средства. В Комисията по петициите следва да отбележим, ние редовно получаваме жалби и петиции за затруднения, с които се сблъскват гражданите – когато се опитват да упражнят правото си на свободно движение. Имаме доста жалби, например, за признаването на професионална квалификация, на правоспособност, е, също така проблеми с налагането на някои такси, е, проблеми при е, развод, при получаване на пенсии – и всичко това е свързано с необходимостта европейските граждани да се предвижват от една държава в друга по семейни причини или за работа. Тези пречки следва да бъдат преодоляни и това, което можем да предложим на европейските граждани, за да преодолеят тези пречки, е доста разнообразно. Те могат да се обърнат към Европейската комисия. Имаме инициативата за европейско гражданство от 2012 година, един допълнителен инструмент, допълнение към това, което може да направи Съда на Европейския съюз. Така че различни са възможностите, които могат да използват европейските граждани, за да осведомяват за трудностите, с които се сблъскват по време на живота си в Европейския съюз. Поканили сме различни оратори, за да се спрат на различните аспекти на европейското гражданство и проблемите, свързани с него. След като изслушаме ораторите, ще проведем обсъждане до обедната почивка, която ще бъде в 1 часа. И без да губим повече време, позволете да приветствам госпожа Адина Йоана Валиан, която е докладчик на Европейския парламент за резолюцията от 2010 година по доклада за европейското гражданство. Тя е координатор и в Комисията по петициите. Имате думата, госпожо Валеан. В началото ще кажа, че за мен е огромно удоволствие да засегна днес темата за европейското гражданство, тема, която съм приела при сърце, откакто поех работата си в парламента през 2007 година. Това е тема, която засяга всички. Тя е свързана с чувството ни за принадлежност към една общност. Аз представлявам една от държавите членки, Румъния, и от първа ръка съм усетила какво е, означава да си член на Европейския съюз и как нещата се развиват в по-добра посока в Румъния и новите възможности. Тук няма да говоря за ползите от членството. Вие самите ги усещате, независимо къде живеете в Европейския съюз. Искам обаче да насоча вниманието ви към някои важни въпроси, които правят живота ни по-труден. От 2010 година, след доклада за гражданството и преди това доклада за свободното движение, се сблъсквам с доста проблемни въпроси, на които ни обърнаха внимание гражданите. Най-напред, свободното движение, вероятно за всички тук присъстващи, е основно право на европейските гражданства. За съжаление обаче минаха 8 години от влизането в сила на директивата за свободното движение и тя не се прилага напълно във всички държави членки. Повечето от жалбите, които получаваме, са свързани с правото на влизане в една държава, право на пребиваване за повече от 3 месеца разрешително за пребиваване. Всички тези права, които би трябвало да гарантират, че свободно можем да пътуваме и да живеем с семействата си, независимо къде изберем да го направим. Ако ви е омръзнало да чувате, че държавите членки трябва да премахнат всякакви пречки за свободното движение на гражданите, аз също се уморих да го повтарям, обаче а, правилното прилагане на правото е, е важно. Гражданите трябва да знаят какви са правата им и да ги упражняват и затова високо ценя това, че през 2013 комисията е, обяви е, годината за година на европейското гражданство. Има сериозни нарушения на правата на гражданите, което е нещо неприемливо и шокиращо в днешно време. 2010 година имаше един скандал с ромското младсинство и френските власти. Това бе казано, бе наречено масово експулсиране. Но то не само нарушава директивата, а то противоречи на основополагащите принципи на Европейския съюз. По силата на директивата ограниченията на свободното движение на хората възоснова на принципите за обществена сигурност може да бъдат прилагани само когато имаме определени обществени прояви на отделно лице. Крайно време е съвместната отговорност за интеграцията на ромското младсинство да бъде поета във всички държави в Европейския съюз. Никакви действия не бяха предприяти, за да се намери решение на този деликатен въпрос обаче. Втория ключов въпрос е признаването на документите за гражданско състояние. Ще ви дам пример. За в а, Европейския съюз а, не се признават навсякъде еднополовите бракове. И тук не става дума само за това, но ако някой е омъжен или женен в една държава, то това гражданско състояние би трябвало да се признава, когато се премести да живее в друга държава, защото така може да се гарантира свободното движение на всички граждани и техните семейства, без да се упражнява дискриминация въз основа на сексуална ориентация. И това е още едно основополагащо право на Европейския съюз. И не на последно място, свободното движение на пазара на труда много често то е в заглавията на вестниците. Според договорите за присъединяване, гражданите на България и Румъния би трябвало да могат да упражняват своето право на труд във всички държави членки и крайно време е да се приключи с тази анахронистична дискриминация срещу граждане на държава членка. И накрая, от 1 януари 2014 година няма да настъпи масова миграция, а всъщност вече живеещите някъде иммигранти ще могат законосъобразно да прибивават там, където са. И ви благодаря за вниманието. Merci Madame Valian pour votre intervention. Nous accueillons désormais благодаря, госпожо Валян, за изказването. Сега господин Майкъл Кашман, който е член на <clears throat> Комисията по петициите и също така допълнителен член на, на Комисията по граждански а, свободи, също така и в а, Комисията по международна търговия. Господин Кашман, имате думата за 5 минути. Благодаря, Филип. Благодаря на всички. Надявам се да се впиша в даденото ми време, но наистина искам да се концентрирам върху свободното движение, свободното пребиваване и а, починалите лица. Това е малко странна комбинация, но нека да устойностим всъщност въпроса за инициативата на гражданите и ролята на комисията по петициите. Именно там възникна този въпрос. Когато гражданите се обръщат към парламентаристи в Европейския парламент, ние тогава се сблъскваме с реалността на положението, в което се намират и взимаме по-информирани решения а, и по-добри решения. За да могат гражданите да имат достъп а, до процеса на градена политика, да разбират открият какво ние вършим, те трябва да имат достъп до всички документи, които се произвеждат от трите институции. И това го казвам като докладчик по първоначалния регламент, който се занимава с тези въпроси и а, докладчика по преразглеждането му също. Също Емилия Декапитани е тук в залата днес. Искам да й благодаря. Емилио е всъщност бащата на а, инициативата за достъп до документите и ако той не беше го направил по-рано в парламента, ние нямаше да имаме този достъп в парламента. Госпожа Валян вече а, посочи въпроса за а, забраната на движение на семейства от еднополови партньори. Наистина има някои митове, че това ще наложи а, приемането на гей браковете в целия Европейски съюз. Това обаче не е вярно. Това нищо не налага а, върху семейното право на държавите членки. Просто става въпрос за свобода на движение, а, което попада в компетенциите на Европейския съюз. Също така, регистрираните партньорства и бракове трябва да се признават в другите държави членки, както е вече случая а, по всички други законово издадени документи от държавите членки. Тоест тук става ясно, че има забрана за свободно движение и право на пребиваване в друга държава членка. Също така трябва да си припомним, че в Европейския съюз 8 държави, включително надяваме се Франция и Обединеното кралство, ще разрешат еднополовите бракове и други пък ще позволят съвместното съжителството между такива двойки. Тоест ще се даде на голям брой хора в тези държави правото да пребивават съвместно и да се движат съвместно, което до момента им беше забранено. Сега нека да се обърна към втория въпрос, а именно а, проблемите с собствеността в Испания. Виждам, че има някои петиционери, вносители на петиции, които бяха при нас преди 10 години, а, които имаха проблеми с а, правната защита по собствеността в Испания. А те са били жертва на строителни скандали и измами в Испания. Обаче са, макар че са успели а, да получа документите за собственост за съответните къщи, и имоти. Те не са могли да а, си прокарат вода, ток и така нататък, да получат разрешителни. В други случаи им се взема земя поради тъй наречения въпрос за териториалното а, устройство. Тоест, те не могат да получат разрешение за строеж или нещо такова заради местните планове. Те са закупили вече тази собственост, но са били изгонени от нея, макар че законово са я предобили без никакво обещетение. Освен това, става въпрос за пътищата, които се прекарват по крайбрежието. Този въпрос в момента се разглежда от Испанското правителство, на Европейския парламент взима при сърце този проблем, така че искаме да видим резолюция от Европейския парламент, което да въздаде правосъдие на тези хора. И ако ми позволите да приключа със следното нещо, което ще предизвика усмивка на лицата ви, но е нещо много сериозно. Председателя на парламента, когато координатора в комисията Либе, когато той беше председател на комисията Либе, Либе, аз повдигнах пред него въпроса за възстановяване на останките от телата на починали роднини. Обаче той ми вика, Кашман, виж какво, това са граждани, които вече не могат да гласуват за теб. Това обаче е фундаментален въпрос и а, съвсем накратко, ако човек почине в друга държава членка, нямате представа какви са препятствията, какви са мъките, които семейството и роднините трябва да преминат, за да получат обратно тялото на починалия в неговата родна страна. Това, за съжаление, оказва негативно влияние върху живота на много хора. Има някои хора, които са починали на първата си вакансия в Испания. И а, техни роднини са информирали а, парламента за проблемите си, има огромни разходи, тялото да се сложи в ковчег и след това да се върне в а, държавата по происход. Нямате представа какви са а, мъките, какви са проблемите, с които се сблъскват тези хора. За съжаление, много малко неща са се променили към добро. А, и всички хора имат свобода на движение, но явно само до момента, до който са все още живи. Когато обаче починат, те също имат правото да бъдат върнат на семейства си и да почиват в мир. Това, както вече казах, е свързано а, с много проблеми. Инициативата се води от гражданите. Трябва да направим обаче и ние повече по нея, а не по-малко. Благодаря ви. Merci, monsieur Cashman, pour votre intervention. Qui... Благодаря, господин Кашман, за намесата. Et euh, pour autant, je donne la parole maintenant à une autre de mes collègues, madame Напредваме с времето и сега давам думата на госпожа Анна Мария Кораца Билт. Тя е член и на Комисията по граждански права и свободи. Тя също пише, изготвя и доклад за услугите в рамките на вътрешния пазар. Давам и думата. Благодаря ви. Тази сутрин много се зарадвах, че ще се срещна с вас. Най-голямото предизвикателство пред нас е по какъв начин можем да подобрим и да променим живота на нашите граждани, разбира се, съвместно с Европейската комисия. Аз съм италянка, имам британски паспорт. Е, учила съм в Франция. Преди това съм управлявала няколко италиански дружества, но аз съм избрана от е, шведските граждани. Това е моят живот. Е, преминал през редица държави членки, където съм живяла, учила, работила. Милиони граждани в Европейския съюз са се ам, сблъсквали с препятствия, с каквито съм се сблъсквала и аз, да бъде призната дипломата им за висше образование, липса на информация, липса на компетенции от страна на местните администрации. В Европейския парламент се положиха много усилия законодателство в тази област да бъде хармонизирано и Европейската комисия подчерта, че има все още проблеми с хармонизацията. Граждани искат повече упростяване, повече хармонизация, но какво правят правителствата по време на криза? Те въвеждат повече е, протекционизъм, повече субсидиарност и така нататък. Ние сме тези обаче, които трябва да се борим за общото благо, за общото семейство. Трябва да работим заедно, защото решението за излизане от кризата не е по-малко свобода, а повече свобода. Трябва да сме по-отворени. Това го казвате и вие в, по време на консултациите. Аз съм горда, че а, ние ам, постигаме много голям напредък с директивата за защитата на потребителите. А, когато стигна 5 минути, моля да ми дадете знак – това са всичко въпроси, които са много важни. Освен това, заповедта за защита също е много важна за жените и мъжете, които са били подложени на, на насилие. Освен това, правото на консулска защита, това също е нещо много важно за хората, които пътуват. Аз ви, е, вие казахте, че аз е, изготвим в момента доклада за услугите в рамките на Европейския съюз. това е, са всичко въпроси, по които ние работим заедно с моя приятел Кашман. Ние ще се върнем и към въпроса за, за достъпа до публична документация. Искам да подчертая, че прилагането, транспонирането на законодателството е истински проблем в Европейския съюз. Не става въпрос само за протекционизма. Става въпрос за това, че, мешни, че местните власти не правят разлика между граждани, които идват от трети страни и между българи и румънци, които са европейски граждани. Те имат същите права, каквито имат и всички останали. Ние се борим а, да ги включим в Шенген и да а, се ползват със същите права, с каквито се ползват всички останали европейски граждани. Омръзна ми да слушам а, Брюксел е виновен, всичко лошо идва от Брюксел. Ам, наскоро приехме и единия пакет за защита на потребителите. Трябва да се работи по-добре с местните власти. Трябва да има по-добро изпълнение и транспониране на законодателството. Так, защото дори и най-доброто законодателство, когато не е транспонирано, то не води до а, нищо добро. Ние сме изправени пред едно културно предизвикателство. В момента цари недоверие. Ам, някой смята, че това, което се случва на, на, на ам, в една държава членка може да ми донесе повече от това, което се случва в моята собствена държава. Съществува едно културно а, табу. Ам... Трябва да се знае, че по, по-голямата свобода ам, води до по-големи ползи. Едно от големите ни постижения е ам, движението на пациенти. Необходимо е гражданите да видят какви са ползите. повечето а, лекарствени средства а, имат различни имена в различните държави членки и всеки пациент трябва да си пътува с една турбичка пълна с лекарства, за да е сигурен, че ще а, има своите медикаменти. Искам да ви призова да се възползвате от вашите права, защото недостатъчно хора гласуват на а, изборите за Европейски парламент, а ние сме съзаконодатели. Ние а, можем да изпълняваме нашите а, задължения само чрез вашия вод. Аз съм против тайното гласуване. Трябва да знаем за какво гласуваме, как гласуваме и да имаме право на мнение. Ние се срещаме с вас. Ние искаме да знаем а, а, какви са а, вашите интереси и проблеми. Благодаря на, на Анна Мария за това изказване беше споменат въпроса за субсидиарността. Това е нещо, към което трябва да се върнем. Сега ще дам думата на господин Камалит Барат, който е британски гражданин. И той е включен в петиция, свързана с отнемането на граждански права в Белгия и за гласуването в трети е, държави членки. Искате ли да вземете думата? Давам ви за 10 минути. Най-напред искам да благодаря на организаторите, че ми дават възможност да се изкажа. Искам да се спра на три основни точки, които отразяват личния и професионалния ми живот. И това е опит, който съм имал, когато съм подавал заявление за шенгенска виза. Доста неща имам да кажа. И проблемите, които имах с подаването на заявление за виза. Съпругата ми по това време беше индийска гражданка. На второ място ще се спра на въпроса за мобилността. работя в гимназия, гимназия, гимназиален учител съм и на трето място ще се спра на ролята на органите за местно самоуправление. Какво могат да направят те? Short... С моето семейство решихме да се възползваме от възможността да си починем някъде другаде. Съпругата ми бе индийска гражданка тогава и ние направихме някои проучвания. Запознахме се с директивата за свободно движение но трябваше да се впусна в някои акробатични номера, за да успеем да се възползваме от тези правила. Теорията обаче се оказа, че е нещо различно от практиката. Влязохме в сайта на Бългийското консулство. Те ни препратиха към тяхни съдружници, които се занимават с визовите въпроси. Разменихме си някои електронни съобщения с въпросната компания – и наистина оттам започнаха нашите проблеми. Изискваха всякакви видове документи, банкови документи за съпругата ми. Доказателство, че тя има работа в Обединеното кралство. Моята застраховка за колата поискаха по някакви странни причини и много настояваха да си платя и таксата за обслужване. Друго нещо, което ни изнерви, бе, че който прав дойде, то, него ще обслужат. И тъй като имали по 60, 60 заявления на ден, се оказва, че трябва да чакаме на опашка. Опитах се да привлека вниманието на някои от служители, да им кажа, ето аз съм тук, имам права по директирата за свободно движение – това, което действително ме изнерви, че един човек вървеше и броеше колко хора са се подредили в правилната опашка. Минаха два часа, седях на опашката и най-после успях да се срещна с един от чиновниците и ясно му ясно и казах, че подавам заявление по силата на директивата за свободно движение. Е, показах и документа, но тя настояваше аз все пак да предоставя банкови извлечения, писма от моя работодател за страховка за МПС, е, цялата документация за и регистрационни талони. И аз всъщност нямах никакъв избор. Бях дошъл до Лондон от други части на Англия. Вече бяхме си ангажирали хотели, фериботи и помолих да уредят нещата. Връщаме се вече, сме във влака и аз си казвам, добре, как успях? И написах едно писмо до моя депутат. Изчаках 3-4 седмици, нищо не се случи. и си казах, о, ще трябва сам да се заема с този въпрос. Пак влязох в интернет, Google, Yahoo, всякакви търсачки и реших, че трябва да изпратя петиция до парламента. Направих го, до Европейския парламент. Моля да ме извините, че малко се обърквам, не съм се изказвал така. А, и всъщност моята жалба беше за нарушения от Белгийското консулство в Лондон. И подадох жалба и по тази линия. Сега в сайта на Белгийското консулство има възможност и да си уредите и среща с тях, с някой от консулството. А, иначе ви препращат към а, тази а, външна компания, външен доставчик, който урежда визите. Основният въпрос, когато се възлага предоставянето на услуги на външен доставчик е, че те ви виждат, във вас виждат възможност за още една сделка. Те не ви разглеждат като гражданин. Вие сте просто номерче на опашката и ви третират по този начин, освен ако не сте много настоятелни. Проверих отново сайта и там открих само някакви препратки за свободното движение и връзката към визовия отдел. И там се описва и директивата. А документа е 47 страници това е цялата директива. Как един обикновен човек би се ориентирал какви са му правата? Ако е учил право, сигурно ще се ориентира и ще разбере тези 47 страници и юридическите гълоблъсканици. Но да, можете да потърсите какви са правата на семейството на европейски граждани има някакви списъци с отметки, от които нищо няма да разберете. Е, казах много за това, как успяхме да получим виза, затрудненията, нервното напрежение. След това, миналата година, решихме да отидем в Амстердам да отпразнуваме годишната от сватбата. Пак писах електронно съобщение на холандското консулство след 64 минути. Те ми отговориха, препратиха към връзка, обясниха ми как да си уредим среща. Отидохме в консулството в Бирмингам. След 72 часа след срещата получихме паспорт у дома. Ето, това ви показва, че системата може да работи, тя работи. Предполагам, че Брой с визи, визи, с който трябва да се занимават, не е кой знае колко голям. И сега по втората точка. Тъй като аз съм директор на една гимназия, отговарям и за въпроса за движението на учениците. Уредих среща с дамата, която отговаря за учениците а, и а, матурите. И искахме да разберем дали нашите ученици са наясно с въпроса за свободното движение, ако решат да учат чужбина. Не бива да забравяме, че в Обединеното кралство и в Англия днешно време се плащат 9000 английски лири е, учебна такса. Така че ако има по-ефтини курсове в Европейския съюз, е, учениците би трябвало да знаят, ако искат да следват в университет. Нито един от учениците не знаеха, че имат такова право. а, може да кажете, че те не са любознателни, не са потърсили, но те знаят как да търсят информация. И затова в училище имаме часове по европейско гражданство, има часове по економика, но всичко е на едно много елементарно равнище. И Майкъл, мисля, че тук може да потвърди а, какво е отношението по, за свободното движение в средствата за информация. Така че ако ще трябва да преодолеем проблемите с осведомеността, то трябва да ги направим тези хора съпричастни. Но има огромни пречки Средствата, които се а, плащат, а, се плащат от а, правителството. Това са стипендии, които те не трябва да възстановяват а, след това. Но тези средства могат да и бъдат използвани и а, само в английско учебно заведение и това доста ограничава техните възможности. А, по някога един съвсем малък процент от най-бедните семейства могат да си позволят. И ако този студентски заем може да бъде ползван само в Обединеното кралство, това ограничава възможността за избор. Така че тези заеми би трябвало да могат да бъдат използвани за плащане на учебни такси, но в останалата част на Европа. И сега нека кажа няколко думи за инициативата а, Младеща в движение. Ние трябва да положим усилия тези, които могат да пътват, да не са само разполагащите със средства. Защото иначе само тези 20% от населението ще имат финансовата възможност да си го позволят. Още две минути имам а, и ще кажа няколко думи за органите за местно самоуправление. А, комитета на регионите говореше за това, че трябва да се предоставя информация на местно равнище. Аз работя и в Общинския съвет, когато един гражданин искаше да попита нещо за електроснабдяването, се оказа, че има избор това, което въведохме в нашата община е цялата информация да бъде предоставена на съответния гражданин. Дава се един телефонен номер, а, имаме обслужване на едно гише и човек, който живее в Лорикшир, Уорикшир, може да отиде на това едно място или да се обади на този телефон и да получи цялата нужна информация. Така че тук говорим за Европа и искаме а, тези органи за местно самоуправление да бъдат с по-широки правомощия, за да могат да съвместяват задълженията на различни институции, за да подават информация централизирано. Сега, казва се, че местните органи винаги обвиняват Брюксел за всичко. Не е така. Те не биха могли да ви обвиняват, ако имаме такова делегиране на правомощия. Ами, това е от мен. Мерси. Мерси beaucoup, Monsieur Barat, pour ce témoignage qui... Много ви благодаря, господин Барат, Отпуснах ви малко повече време, защото няма да караме вносителите на петиции да се вписват в конкретна времева рамка, пък и вашето изказване беше много емоционално. Вашето изказване беше свързано и с много ежедневни проблеми на европейските граждани. Вие говорихте за лошата страна на нещата, така да се каже, по отношение на професионалното образование, висшето образование, обмена между учебните заведения в държавите членки. Има системи, които работят много добре и наистина би трябвало младежите в различните ни държави а, да придобият духа на Европейския съюз и идеята на принадлежност към Европейския съюз. Вие много умело описахте административните проблеми, които биха могли да възникнат малко по-късно в живота и в крайна сметка те винаги се оказват разочароващи, така че ние говорим за тези неща и тук. Говорихте и за медиите. Медиите много често се страхуват от Европа, не толкова националните ежедневници или електронни медии, а по-скоро местните издания е, тъй, това означава, че посланието за това, което Европа може да направи за гражданите, не достига до тези местни вестници. Наистина много ви благодарим за изказването. Сега искам да помоля господин Тони Венебълс, който е директор на а, Европейската служба за гражданско действие, свързан с а, правата на движение на гражданите и защита на потребителите. След него Тони Макуин, който е изпълнителен директор на информационния съвет на ирландските граждани, ще се изкаже. Не знам къде е точно господин Макуин. А, простете, не ви видях. преди а, тази си позиция господин Тони Макуин е работил в Националното бюро по социал... социални услуги господин Венебъл и господин Макуин ще трябва да си разделят четвърт част. Благодаря, господин председател. Искам да се позва на това, което току-що каза вносителя на петиция. В а, нашия екип имаме 60 правни експерта, които се занимават 70 000 въпроса годишно, като а, тези въпроси стават все по-сложни и по-сложни. Много тези въпроси са свързани и с темите, които ни е, посочи и е, нашия съгражданин за директивата за европейското гражданство 2004 година. Много от тях са проблематични, би трябвало да водят до процедура за нарушение, е, по-ефективно решаване на проблеми и така нататък. Наскоро е, създадохме така наречената клиника за европейските права, за да се справя с много по-сложните казуси. Заедно с много неправителствени организации в Европа работим в тази клиника, така да се каже, защото сме свидетели на влушаване на спазването на правата в Европейския съюз. Това бе много ясно изказано от всички до момента. Моят акцент обаче е малко по-различен. Дали обаче не гледаме на нещата много стеснено и не виждаме общата картина? В тази година на гражданите а, трябва да обърнем внимание на една харта. Трябва ни харта поради четири причини. Първата причина е, че никой всъщност не знае какво означава европейско гражданство – има много широко признаване на това понятие, но когато се задълбочим, когато се опитаме да разберем какво конкретно означава според хората, дори у нези 25%, които а, четат по етикетите какво пише, а, не знаят много ясно за какво става дума. Имаме едно положение, в което е, всеки знае какво означава замразен полуфабрикат, но не знаем откъде идва или пък какво съдържа. Така че трябва да се повишава информираността, осведомеността, но надали това ще реши проблема изначално. А второто нещо, е, което обославя една такава харта е необходимостта от синергия има някакъв напредък. Европейската комисия има, така да се каже, единно гише за съвет и информация, но правната рамка все още а, попада под компетенциите на различни генерални дирекции, различни парламентарни комисии в Европейския парламент имат а, различаващи се гледни точки по европейското гражданство. Тоест, необходимо е да има рамка, която да организира всички тези аспекти. Третата причина във връзка с втората е, че поради фрагментирането вътре в институциите е много трудно и извън Европейския съюз да се създаде а, а, една маса европейски граждани, които да придвижват напред тази инициатива за европейското гражданство. Същото се отнася и за работата на академичните среди. Вместо адвокати, вместо политолози, социолози, философи, по-отделно, по-скоро те да се съчетаят заедно и да работят по една рамка. Въпреки това, за момента всеки се работи в собствения кабинет и не говори с останалите. Затова, в крайна сметка, европейското гражданство е една абстракция, която се дърпа в различни посоки от различните среди. Така че един добър резултат от тази година на гражданството би била една такава харта. Какво трябва да съдържа тя? Мисля, че като начало правата на гражданите да бъдат информирани за тези права, за средствата им на достъп до европейските институции и за начините по които могат по-ефективно да участват като активни европейски граждани. Така че ще съставяме тази харта около тези три компонента. Права, достъп и принадлежност. Искам да посоча, че като се започне процеса, осъзнаваш, че общото понятие схващане за европейското гражданство е твърде тясно. То е свързано пряко с Европейската харта за човешките права, общия контекст за недискриминация, не само за гражданите, които се движат, но и за тези, които са уседнали много от компонентите, които са свързани с пълното гражданство, присъстват, но трябва да бъдат добавени още. Искам да отбележа три пункта по трите споменати компонента. Съвсем накратко, господин председател, моля да ме спрете, ако пресроча времето. Първо по компонента права. Ние сме съгласни в общи линии, че общия проблем тук за хартата е не да измисля нови права, а по-скоро да погледне върху принудителното прилагане на мерките за тяхното спазване. Ние сме издали нова версия на по-ранен доклад, а именно а, предвид на а, прилагането на европейските права и празнотите в тази система, ние не виждаме причина, поради която комисията да няма по-силни права, когато а, трябва да се защити едно дружество срещу нелоялна конкуренция, отколкото когато се прилагат европейските права на гражданите. Тоест трябва да имаме един правоприлагащ а, така, начин на мислене, така че да има превантивен характер действието на комисията. Ние, разбира се, ще дадем конкретни предложения в хартата в тази насока. Втория въпрос който е свързан с достъпа, да, ние сме съгласни, че трябва да бъде постигнат по-нататъчен напредък по отношение достъпа до документи, за да може наистина това да се превърне в по по-общ режим на свобода на достъп до информация, както и вносителя на петицията. Ние също се борим, макар че сме организирано лоби. Вече 5 години се обръщаме към комисията с искания за а, документи е, във връзка с изключения от е, правата в Европейската харта. Омбудсмана също имаше много критична препоръка към комисията малко по-рано тази година, а сега комисията ни дава пълен достъп до правните становища, що се отнася до изключенията за Великобритания, Чехия и Полша от правата вписани в Европейската харта. С други думи, има сигнал, който комисията подава, че не е добре за едно правителство да говори за демокрация в Европейския съюз в къщи и след това да очаква от друга страна да преговаря в пълна тайна в Брюксел. Но наистина битката е много дълга и неразумно тежка. Дори е, не съм сигурен дали можем да се признаем за победители в момента. Та, или иначе има много различни начини вече за достъп до институциите с подаване на жалби, съзнасене на петиции. Всички тези механизми до момента не са използвани както трябва, не са използвани в достатъчна степен и се използват неефективно. На следващо място Съществува ясна нужда в тази харта, защото вече сме свидетели на това, което може да се направи с събирането на 1 милион подписа с а, инициативата на европейските граждани. Тази инициатива е прецизна, гражданите знаят, че могат да постигнат целта си. Защо да не е възможно да бъдем по-конкретни, по-прецизни и в други аспекти на участническата демокрация, преката демокрация по член 11 от договора. Защо да не е възможно да превърнем европейските избори в още по-европейски, като имаме а, транснационални листи с кандидати и много други мерки, които биха могли да се въведат тази насока. Така че в момента сме в процес на разработване на тази харта. Ще я пуснем за широко обсъждане е, в момента, в който това е възможно и се надяваме, че тази идея ще бъде сериозно подета от европейските институции, по-конкретно от Европейския парламент. Мисля, че именно в Европейския парламент има най-голяма надежда за прокарване на тази идея. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за вашите предложения, особено това за хартата. Сега давам думата на господин Маклин. Е, радвам се, че тази сутрин имам възможността да говоря за правата на европейските граждани имам презентация, която ще ви бъде показана. Няма да навлизам в подробности, но искам да ви обърна внимание на втория слайд, където става въпрос за демографската ситуация в Ирландия. През последните години има, има е, такива тенденции, че много хора живеят в други държави. Е, в Ирландия ситуацията е друга. Че ам, населението на Ирландия беше 4,5 милиона по време на последното преброяване през 2011 година. През последните 10 години е имало миграция от останалата част на Европейска съюз към Ирландия и сега 10% от населението на Ирландия не са ирландци. 366 хиляди души са граждани на Европейския съюз от Обединеното кралство, Полша, Латвия, Литва, Румъния, България, от целия европейски континент това е имало много, важни, много важно положително въздействие върху положението на Ирландия. Тези хора са допринесли и за растежа в Ирландия от 2007 година. Но след това, когато възниха проблем, проблемите след 2007 година, тези хора продължиха, продължиха да идват 87 хиляди на година. Е, имаме много опит за много кратък период от време. Какво може да е въздействието на европейското гражданство върху живота на хората? Ние имаме верига от НПО, чрез които предоставяме различни услуги, било то бюджетиране или други. Ние се опитваме да помогнем на хората да се възползват от техните права. През 2012 година над 600 хиляди хора са се възползвали от тези услуги за предоставяне на информация. 70 хиляди е, от тях са хора с ам, гражданство е, от европейска държава членка. Те са се интересували за техните права. 14% е безработицата в Ирландия. В, сред хората с които нямат ирландско гражданство, 18%. Хората, когато се обажат, се интересуват за техните социални права. Става въпрос и за права, свързани с заедостта. От 2008 година нататък хората се интересуват повече от своите социално-осигурителни права. Въпросите, които са значение за нас, са свързани с езика, с достъпа до услуги, информация, това е хората да могат да имат достъп до различни структури. Освен това, да има достъп и до държавни услуги, институции. Въпроси свързани с, разбира се, с е, прилагането на закона. Всичко това цялото развитие е имало а, по, положително въздействие върху Ирландия през последните 40 години. Работило се по въпросите за а, социалната а, сигурност. Като казвам това, искам да кажа, че припознаването с Европа е важно Искам да кажа, че и субсидиарността е важна, че когато живеете в Дъблин, вие се чувствате ирландец, но няма да се чувствате като част от Брюксел. Но вие трябва да може да разберете въздействието на европейското законодателство върху себе си. Това е нещо важно. Това, което се опитваме да направим е а, да компенсираме ам, проблемите, които имат хората, свързани с въздействието на европейското законодателство върху техния, техния живот. Това от което недоволстват хората е, че няма достъп до информация, не знаят по какъв начин ем, се осъществяват всички политически процедури, как се провеждат те. Повечето от гражданите се е, искат да има по-справедливо изпълнение на системата, свързана с социалните придобивки. Необходимо е да се ем, осъзнаят какви са пречките. Добре е да има обмяна на добри практики между Брюксел и националните институции. Добре е да, да има по-добро разбиране на всички разпоредби, които се прилагат. Необходимо е да се знае как, как а, трябва да се а, подходи към всички оплаквания, които се получават а, всяка седмица. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря ви за вашето изказване. Сега госпожа Алисън Макдоналдс от университета в Лайдън. Тя се интересува от европейско право и най-вече институционални въпроси, европейското гражданство и правната защита. Благодаря. Ще повторя казаното и от другите оратори, че за мен е удоволствие да съм тук. Ако кажа, че ще придам академичен окон на представенето, не трябва да си мислите, що ме академично, значи няма нищо общо с практиката. Всъщност, доста от академичните обсъждания, поне в областта на правото, са свързани с конкретни случаи. Конкретните дела винаги започват с някакъв конкретен проблем. Така че има три въпроса, които ние напоследък виждаме, имат отношение към днешната дискусия. И първият е свързан с имената. Как се формират имена, как се изписват, дълги години, дори е, преди новостите в областта на гражданството и свободното движение, интересното в съдебната практика и имената е начините, по които се търси баланс между правата на отделните граждани, свободата да си избират имена, особено в трансгранични случаи, когато се роди дете или съжителство или брак. Много проблеми могат да се появят там, но ние трябва да търсим равновесието между правата на отделния гражданин и нещо, което става все по-важно след приемането на договора от Лисабона, именно, че държавите имат право на национална идентичност. Съвсем наскоро имаше един случай, делото Витгенштайн. То е свързано с конституционното право на държавата – в този случай имаше различни коментари. Делото стигна до съда и на Австрия и бе дадено право да наложи своя избор при избора на име. Защото не се позволява да има благороднически титли в името. И втората област, която по моя преценка представлява интерес, е свързана с хармонизирането в областта на частното право. Това няма отношение към свободното движение, но е свързано с онези, които са уседнали Свързано е с интернет, с а, търговията по интернет и сделки, които могат да бъдат осъществявани през граница по този начин. Проблемите там са свързани с опитите за хармонизация в тази сфера. И това е показателно за проблемите в законотворчеството. Мисля си тук за Европейския закон за продажбите, който е все още в проект. От една страна, целта е да се е политическа. Институциите желаят да хармонизират частноправните въпроси. Економическата мотивация е част от е, опитите за хармонизиране, защото ако хармонизираме частно-правната сфера, ще създадем повече богатство, тъй като ще се стимулира търговията. От друга страна обаче има една трета цел, а именно закрила на правата на потребителя. И всички тези права пораждат и критики, Тоест, трябва да съвместим несъвместимото и да постигнем всички цели едновременно. И третата тема, на която ще се спра, е темата най-пряко свързана с обсъждането до тук. А тя е именно съдебната практика, свързани с, с правата на свободно движение, на гражданство, на право на пребиваване. Много известният е случай за Амбрано можем да споменем. Съда, Европейския съд, там постанови едно известно решение, не всички го приемат и породи ожесточени дебати. Но Гражданството по силата на това решение е основополагащо право. Правото да пребиваваш в някоя държава в Европейския съюз. И това решение подкрепя именно тези права на свободно движение и на установяване. Току-що Томи спомена и друга важна тема за крилата на основните права – Дебатите в тази област изведоха на преден план един сериозен практически проблем. Проблема за приложното поле. Теоретично погледнато, много е казвано за европейските права, националните права – а пък хората не са наясно към кого да се обърнат, когато се сблъскат с проблем. Ако европейски граждани има проблеми през граница, тогава вече навлизаме в полето на европейското право. Но що се отнася до хартата за основните а, права, нещата са още са дискутируеми Хартата е приложима спрямо държавите, когато изпълняват европейското право. Ние говорим и за приложното поле на, поле на това европейско право. Това може да изглежда като един чисто схоластичен дебат, но имаме конкретно случаи, в които гражданите не са наясно с правата си. И аз отправям тук един призив по някакъв начин в дебатите и докладите приложното поле на хартата трябва да бъде изяснено. На последно място имам възможност да засегна още една тема, която вероятно ще бъде осъждана по-обстойно след обеда – тя е свързана с казаното от Тони. Какъв е смисъла на европейското гражданство? Какво означава то? Проучвала съм договора и понятието гражданство и гражданин. Трябва да ви кажа, че там има голяма неяснота. Очевидно в много случаи това не означава гражданин в смисъла на гражданин на суверенна държава. Това означава отделно лице, отделен гражданин. Всички имаме политически права, все едно, че и граждани сме. И призъвят ми е в предстоящите дискусии и доклади да не се правят опити да се укрепват правата на европейските граждани чрез правни инструменти, които въвеждат някакви ограничения. Има огромен брой граждани на трети страни, които пребивават в ЕСЕ дълго време. И би трябвало Европейския съюз да има възможността да използва европейското гражданство като понятие, за да помогне на тези хора. тук можем да се аргументираме, като кажем, че на някакъв етап е имало убеждение, че европейско гражданство означава граждан на друга държава членка да бъде третиран равноправно с гражданина на държавата, където пребивава, но се оказва, че това не е точно така. Особено в много деликатни области, като наказателното право, Европейската заповед за арест. Съвсем наскоро имаше един случай с италиански гражданин, който дълго време е живял в Германия, но е извършил такова тежко престъпление, което е засегнало общността там и съда е постановил, че това лице може да бъде експулсирано. Така че, що се отнася до европейското гражданство, то вече не е еднозначно. Не, не, не, не означава, че всеки гражданин на европейска държава членка трябва да бъде третиран равноправенно. Имаме цели и ценности на Европейския съюз, имаме права и задължения, които са свързани с гражданството. И ако ми позволите, тук ще споделя лично мнение – тъй като това е някакъв вид конструкция, това означава, че може би след година, 5 или 10, може да възникне възможност за гражданство на Европейския съюз, което ще отиде отвъд а, националната принадлежност. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение дебатите днес. Благодаря за вашето изказване. Академичното виждане се вписва добре в нашия дебат. Много е сложна тематиката. Имаме най-различни правни уредби, Споменахме и въпроса за субсидиарността, която може да се окаже пречка при а, привеждането в изпълнение на съответните разпоредби за европейското гражданство. Бе ми приятно да чуя, че споменахте Европейската заповед за арест. А, с нея се злоупотребява защото се употребява в вътрешен план, а не на европейско равнище. И сега ще дам думата на последния оратор, господин Пол Немец, който е директор на дирекция Основни права и гражданство към главна дирекция Правосъдие. Господин Немец, имате 5 минути. Благодаря, господин председател. В тази година на европейското гражданство, разбира се, Европейската комисия стартира публични консултации, но а, сме доволни, че днес сме поканени от парламента, за да изслушаме всички мнения днес на това организирано съвместно с нас събитие. Сега искам да а, повторя това, което каза нашия директор Франсуаз Любел. Най-накрая госпожа Редин ще каже. Има няколко неща, които а, все още не са доуточнени, не са казани. Първото нещо, когато става въпрос за налагането на европейското право, нещо, което не е споменато, но е ключово и е разликата между Европейския съюз и всяка друга форма на сътрудничество между държави и интегриране на региони, а именно факта, че националният съдия е съдията, който се произнася по европейското право. Националният съдия е този, който е призован да раздава правата на гражданите, на европейските граждани сред лицата, сред, сред индивидите. Разбира се, когато ние говорим за а, дейностите на Европейската комисия, на парламента, на комисията по петициите, са важни, но единствения, който може ефективно да правораздаде, така да се каже, с решение, е националния съдия. Защото дори ако комисията започне процедура за нарушение, дори Европейския съд да реши, че Европейската комисия е била права да стартира такава процедура и държавата членка нарушила закона, това решение нарежда на държавата членка е единствено да спази правилата, но няма право да наложи практически мерки, т.е. господин Барт не може да отиде и да каже на правителството на държавата членка а, и, и да каже това и това трябва да направиш, да го принуди. Тоест, длъжна е комисията, длъжен е и Европейския парламент да отчете уникалната, де, а, уникалната природа а, на европейското законодателство, което е пряко приложимо и европейските граждани могат, имат възможността да се изправят пред национален съдия. Той е онзи, който е основния съюзник на европейските институции, на европейското право. Така че когато а, казваме, че налагането на тези правила е ключово. А, това означава, че националните администрации трябва да са информирани, трябва да се инвестира в а, тяхното обучение и развитие. Но нека не забравяме, че дейността на националната администрация при нашето разделение на властта се контролира от националния съдия. И има множество решения на Европейския съд, а, които са идвали като преюдициално запитване, след това се връщали към националния съд и национал националната юрисдикция, онази, която в крайна сметка се произнася. Важно е да се каже, че свободното движение като едно от основните права е привлекателно за онези, които, които дори не го използват. Какво означава това? Това означава, че в Европейския съюз има 500 милиона жители, имаме малко по-малко от 20 милиона а, граждани, които използват тези права на европейско гражданство и правото на свободно движение по-конкретно. Значи тази 20 милиона група е доста малка. Следователно, ние трябва да обясним и да а, кажем какви са аргументите за онези, които си стоят вкъщи, интерес, какъв е техният интерес това да проработи. Мисля, мисля, че някои аргументи вече бяха изложени, но те трябва да се подчертаят още по-дебело. Защо? Защото ние живеем във времена на економическа криза. На нас ни е нужно мобилността на хората да компенсират факта, че в контраст с други континенти населението на Европа намалява. Намаляването на населението означава намаляване на растежа и намаляване на работните места. Това може да се компенсира единствено чрез новаторство, конкурентоспособност и много важна част от тази работа е подвижността, мобилността на хората. Затова трябва да изложим този аргумент пред всички от тези, които се стоят в къщи и да го конкретизираме пред тях. И това е моята теза. Искам да я пробвам сред вас, да я тествам. Ние можем да им покажем, че от тези градове в Европа, които са най-отворени, най-дружелюбни към хората, които идват в тях от други региони на Европа, са в същото време и най-жизнеспособните, най-економически успешните, най-интересните и най-приятните за живеене. Нека Нека да помислим за Лондон или Хамбург, като примери, където в Хамбург ме, а, кмета е решил, ако се а, разреши от правителството, да предложи гражданство на всеки, който дойде в Хамбург. Така че а, трябва да направим едно такова усилие да обясним, че тези права, които се дават на тези граждани да се движат свободни, са а, добри, са полезни за онези, които не се движат, които не ходят на друго място, защото те са мнозинство. И това се основава както на економически съображения, така и на съображения, свързани с разнообразието, жизнеспособността на обществото, качеството на живот и така нататък. Като имаме това предвид, ком... комисария а, започна едно проучване за културното а, разнообразие и а, културата на приветстване на чуждите граждани. А, това е а, свързано и с качеството и с економическото развитие на тези дружелюбни региони. Също така на нас не трябва а, разпространение на методологията, що се отнася до а, разрешаване на проблема. Тук чух няколко чудесни идеи. Мисля, че трябва в духа на субсидиарността, да си дадем свобода да пробваме различни начини за организиране на администрацията, информиране и така нататък. И от време на време трябва да сравняваме това, което е проработило и това, което не работи. Според мен е добра идея да опитаме да регламентираме всички от тези процеси на проникване в администрацията по единен начин от Брюксел към местните администрации. И сме чули даже и пример от господин Барт в холандските власти им трябва 72 часа да а, дадат съответните разрешителни, докато на белгийските власти им трябва много повече време и повече бюрокрация. Тоест, трябва да има и преди тези специфики. Господин Кешман спомена, че това са много важни неща, но в същото време трябва да мислим за а, правилото на по-големия брой и основните принципи. Така че в този голям дебат за гражданството ние трябва да подходим и по двата начина. Първо трябва да разгледаме спецификата, но винаги на второ място трябва да гледаме кои са проблемите за големите маси от хора и кои са основните принципи, дали те работят. И бих казал, че именно под тази линия ние се справяме доста добре. Чух доста специфични а, аргументи тук на панела и ние, разбира се, ги разглеждаме. Сега мога да ви изчета списъка а, от 2010 година в доклада за гражданството и мога да ви покажа господин Билд, къде има разпоредби за регистрация на моторни превозни средства. Мога също така да посоча инициативата на комисията, що се отнася до а, а, това, което става по крайбрежието на Испания. Имам и диалог а, с Испания, също така по въпроса за еднополовите двойки. Това са много важни въпроси, но а, е важен и въпроса за по-големия брой граждани, масата от гражданите. И освен това, а, дали има някаква а, така тенденция към успорване на тези общи принципи по, по тяхното естество. Дали се поставят по въпрос с принципите в тяхното им естество. Тези основни принципи, когато се поставят под въпрос, на нас ни трябва ангажираност и то не само при гласуването, но и когато се а, изложат нови добри идеи, също така ангажираност към поддържането на това, което вече е постигнато защото нека да не се залъгваме. Директивата за свободното движение на хората е чудесно постижение и а, доста а, е поставена под обстрел в някои държави членки. В а, а, комисията ще направи, ще, комисията ще направи предложение за нов договор, като това предложение ще разглежда не само въпроси за економическото управление, това е основната част, разбира се, но би могло да разглежда и някои граждански права и свързаните с тях въпроси. В същото време, това, което вече съществува в директувата, си струва да бъде запазен и е подобен ангажимент трябва да се поеме. Що се отнася до социалните медии и демокрацията, аз а, и други а, колеги в комисията. Имаме в Twitter а, EYC213 хеш. Така че, моля ви, заповядайте в Twitter и ни проследете там. Благодаря ви много, господин Немиц. Благодаря ви за идеите и за предложенията. Сега даваме думата за обсъждания. А ако имате нещо да кажете, ако имате предложения, коментари, идеи, не се колебайте да вземете думата, да говорите за собствения си опит, да задавате въпроси към участниците в панела. Така че ако имате въпрос към конкретен участник в панела, моля ви да кажете към кого е отправен въпроса, когато вземете думата. Първоначално ще отворя а, думата за депутати от Европейския парламент. Не знам дали всичките са тук, дали междувременно са успели да дойдат, но всеки, който желая да вземе думата, моля да говори две минути, Разбира се, може да говорите по-малко от две минути, но идеята е да не прекрачваме този времеви прак, за да може да се изкажат а, повече хора. Има и един въпрос, изпратен чрез Туитър от Барбара Шнайдер. Не знам дали някой би желал да отговори от панела. Сега ще изчета въпроса, разбира се. Германия е подписала два протокола 7 и 12 към Европейската конвенция за европейските права, свързана с правата на семейството и защита от дискриминация, но Германия явно още не е ратифицирала тези два протокола. Ще бъде ли направено нещо да се отработи този недостатък? This, whether аз ще трябва да а, видя дали има всъщност задължение за ратифициране на тези конвенции от страна на правото на Европейския съюз. Monsieur Sogor, ти бъде avez парол. Две минути, си s'il е, thank you. I don't have a question. Аз нямам въпрос, исках само да кажа нещо а, след изказването на господин Немиц. Бях 7 години сенатор в своята държава, не можех да а, използвам а, родния си език, но сега ще говоря на унгарски господин Немец спомена най-важното нещо, какво се случва с онези граждани, които не искат да напускат собствената си държава, не искат непременно да се движат, да са мобилни, но в същото време не могат да говорят родния си език, считат се за второ качество граждани, има систематична дискриминация в образователната система, на работното място, що се отнася до научаване на тамошния език и така нататък. Те се наказват, например аз като човек от източна Европа не мога да говоря собствената си държава, но знам за други източноевропейски държави, в които е, хората не са имали право на собственост през комунизма и след това не са можели да получат е, реституирано право върху имотите си, тъй като в момента са граждани на други държави, членки на Европейския съюз. За тези хора е много трудно е, да бъдат мотивирани и да им кажеш, виж какво хубаво е да си част от Европейския съюз. За националните младсинства Европейския съюз е голяма възможност. Има възможност да се направи нещо за мнозинството и нещата да се отработят по по-цивилизован начин, що се отнася до ежедневните проблеми. Тук колегата отстрани ще говори малко повече след обяд за цялата ситуация за европейските граждани. Имаме доклад. Колегата ми е докладчик в сянка, но тъй или иначе ние се натъкнахме на няколко проблема, няколко въпроса. имах проблеми при предаване на посланието до гражданите. Защо ние действаме по този начин? Защо правителството е възприело такива мерки. Има систематична дискриминация. Затова ние казвам, вижте какво ние не искаме да мърдаме от тук, ние си знаем дума, тук не ни дискриминират и може би 7 или 8% от европейските граждани се намират в такава трудна позиция на мълцинство. В някои държави членки, като Финландия, е решен този проблем, но в други не. Това е моят коментар по този дебат. Благодаря. Allez-y, monsieur Nimitz, oui, yes, ми si vous voulez couper votre micro, s'il Господин Немиц, да, благодаря ви за това изказване. Наистина е важно да осъзнаем, че европейското право ограничава свободата на държавите членки да се държат по определен начин. Има много ясни правила, които забраняват дискриминацията. Имаме много ясни правила, които налагат задължение за разрешаване на свободата на движение, включително двойки от един и същи пол и регистрирани партньорства. Така че не бива на тях да им се забранява да се движат. Това, което вие описвате, смятам, че крайна сметка би могло да се свърже с член 7 от договора за Европейския съюз, който много хора наричат атомна бомба, но тъй или иначе има ограничения върху държавите членки – да не осъществяват демокраци... дискриминация, да гарантират демокрация и така нататък. Но през последната година и половина след влизането в сила на правно задължителната харта за човешките права, Европейската комисия демонстрира че приема тази нова насока на Европейския съюз, а именно не само економически съюз, но и съюз на основни права, които ние вземем много сериозно. Комисията е изиграла своята роля по отношение на демокрацията и върховенството на, затвора, на закона в Румъния, в Унгария по отношение на съдебни процедури, където разбира се имало правно основание за това. Нека да ви кажа, че ние живеем в общност, която се управлява от закона. Там, където нямаме правно основание, ние не можем да възприемаме правни мерки и законовързващи мерки. Има един основен принцип за ограничение на властта. Властта трябва да бъде постановена, правомощията трябва да бъдат постановени в закон. Благодаря, господин Немец. Госпожа Валян, искам да отговоря на нещо. Става въпрос за един случай, който всички сме запознати. Има мълцинства в държавите членки. Наскоро имаше референдум в Каталания, в Испания, в Шотландия, в Великобритания. Така че шотландците, например, се произнесоха на референдум как да функционира, така да се каже, Обединеното кралство. Така че всички тези неща трябва да ги отделим от въпроса за европейското гражданство. Защото те са свързани с начина по който е организирана националната държава сама по себе си. Според мен няма такова нещо като държава членка на Европейския съюз, която дискриминира срещу своите граждани. Това просто не съществува, защото в противен случай атомната бомба, както вие я назовахте, щеше наистина да е такава. Смятам, че а, това е сериозен въпрос. Начина по който някои хора избират да критикуват или да обсъждат начина по който е организирана държавата членка, в която живеят. Разбира се, има някои разлики с нивото на права на някои малцинства в държавите членки. Има автономни региони в някои държави, в други има федерална държава. Имате право на представителство в парламента, например в нашия парламент в Румъния, господин Шого, в, той представлява унгарското малцинство в парламента. Унгарското малцинство има правомощия през последните 15 от 15 години като член на правителството. Тоест, унгарците си имат представител в държавното управление и могат да влияят върху него. Така че това е нещо, което е в плюс, това е нещо, което е положително развитие. Но в националния парламент има дебат, за да се убеди статуквото да се даде едно или друго право. Така че не бива да объркваме проблемите на малцинствата с проблемите на европейското гражданство, защото правата на малцинствата са основно право и а, те са установени във всяка държава членка. Интересно е обаче, че господин Немец спомена, че трябва да се съсредоточим върху правилото за големите числа, големите маси. А, мисля, че наистина а, вие сте прав и а, имаме голям наистина брой хора, голяма маса. Ние не се съсредоточаваме върху всеки казус, върху всеки случай, но според мен трябва да правим точно обратното. Трябва да се съсредоточаваме върху всеки отделен случай. Щом един единствен гражданин в а, този Европейски съюз има уникален проблем, свързан с, правил, с правата му на гражданин и тези права са му били нарушени, тогава този гражданин е наш, наша работа. Ние трябва да се занимаем дори той да е само един човек. И това да не е проблем на мнозинството. Наистина осъзнавам, че а, има големи маси хора, но не бива винаги да се водим от това правило, от това, а, този принцип. Така че трябва да имаме всеки отделен гражданин като а, свой казус. Благодаря, госпожа Валян. Именно тук става въпрос за интересите на внасяне на петиции и на всеки гражданин му се дава правото да се обърне към комисията, към омбудсмана и тази негова възможност се признава. Тази възможност се дава на лицето на индивидуалния гражданин. Господин Кашман има думата. Um, uh, Благодаря, господин председател Мятам, че ще се спра на някои от принципите. Повечето от проблемите, пред които сме изправени, бяха вече споменати. Тук нещата опира до компетенциите на държавите членки. Европейския съюз е с вързани ръце от правна гледна точка, за да се намеси. Намесата може да се осъществи в рамките на директивите или регламентите, които съществуват. Така че е, дискриминацията на работното място въз основа на е, цвета на кожа и така нататък би било нещо незаконно. Европейската комисия и съвета бяха част от проблема, когато ние е, предприехме тази вълна от разширяване. Половин милион граждани живеят в а, рамките на Европейския съюз. Има хора, които а, са без гражданство, които нямат право да пътуват, нямат право на документ за самоличност. Комисията а, се опитва да направи нещо, а, нищо не се случва. Парламента също това е нещо неприемливо. Тук говорим за европейското гражданство, за това, че 500 хиляди души не могат да се възползват от а, своите права. Сега въпроса за големия брой. Ние трябва да покажем на бълшинството от хората в Европейския съюз за това, че, че Европейския съюз е приобщаващ и дружелюбен, за това, че Европейския съюз третира всички граждани по еднакъв начин. В крайна сметка всички демокрации се оценява по това, как се отнасят не към мнозинството, а към мълцинствата, които са част от мнозинството. Така че трябва да се покажат какви са предимствата от приобщаването и дружелюбното отношение. Трябва да се насърчат отделните хора да търсят правата си, тези хора, които нямат а, а, защита в момента. Важно е да има хора, които да идват директно, а, да се обръщат към комисията по петиции, да поставят своите случаи. И в крайна сметка, и накрая искам да ви призова да вземете годишния доклад на Комисията по петициите и да видите каква е разликата, когато има положителен ангажимент, свързан с европейското гражданство. Благодаря. Благодаря а, за твоя коментар и за насърчителните ти думи. Има ли други членове на Европейския парламент, които биха искали да вземат думата? В противен случай а, ми позволете аз да взема думата в качеството ми член на, на Европейския парламент. Не говорим само тук за свободата на движение. Това е принцип заложен в рамките на Европейския съюз. Освен това е, е необходимо това да се отнася и до ам, не, непосредствените съседни области и региони а, на гражданите. Има много граждани, които а, не се движат толкова много. Ние имаме различни директиви в тази на, насока. Имаме законодателство свързано и с Натура 2000. А, това всичко са въпроси, които, ам, а, които вълнуват хората в тяхното непосредствено обкръжение нашите стандарти трябва да се отнасят и до тези случаи. Подателите на петиции, при да се обърнат към нас, те трябва да преминат през всички процедури на национално ниво. Тези процедури понякога са доста дълги. Има много а, правни аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, също и принципа на субсидиарност. Може би като цяло трябва да видим начина по който функционира националното законодателство. Няма ли е, начин да бъдат съкратени процедурите, а, така че а, когато подателите на петиции дойдат при нас, те да се обърнат към нас директно. ние имаме е, тези ползи от европейското гражданство, трябва да се възползваме от тях. трябва да кажем на хората, първо се обърнете към ваша държава членка и след това елате при нас. И комисията трябва да се включи, защото има а, препятствия, които трябва да бъдат премахнати. Въпросите свързани с а, околната среда са тема на повечето от петициите. Когато а, се стигна това да защитаваме правата на нашите граждани, разбира се, има омбудсман във всяка една държава членка. Омбудсманът е много а, важна фигура. Ние работим в тясно сътрудничество с а, а, омбудсманите на национално и, на, и национално ниво, както и с омбудсмана на европейско ниво. Те работят съвместно и с Комисията по по петиции. Много работа се върши в тази насока. Това обаче, което е жалкото, е жалко, че няма а, специални омбудсмани за такъв тип въпроси във всяка държава членка. Това са случаи, които имат нужда от а, спешно решение. в Германия, например, други държави членки има случая на бракоразводни е, дела между е, хора с две националности. Е, има много несправедливости, които могат да бъдат избегнати, ако се използва медиатор в Германия. В много държави членки няма медиатори, няма въобще такава професия. И това не е, е в унисон с е, нашата представа за това как трябва да функционира европейското гражданство. Има много случаи, които са внесени в е, Комисията по петиции. Е, нека да видим как, дали има някой от залата, който иска да вземе думата. Аз съм член на Комисията по економически и социални въпроси. Искам да дам два примера за успешни действия и успешно сътрудничество. Успехът е свързан с един интегриран подход – за това, че не става въпрос само за пречки, ами е свързано с темата по време на втората част от нашата среща. Разбира се, има пречки свързани с мобилността и с активното гражданство, но приоритетите са залегнали в активното гражданство. Как се измерва този успех? Първо, искам да кажа, че не трябва да има ам, втора категория граждани в Европейския съюз. В Кипър хората все още не могат да пътуват свободно дори в рамките на собствената си държава. Трябва да се направи нещо тази година. Има граждани в а, Латвия, които получават половината от земеделските субсидии, които получават други в други държави членки, въпреки че те са на един и се намират в рамките един същи пазар, така че те отчасти трябва да мигрират от своята държава членка, така че да могат да се възползват от преимуществата на единия пазар. Финансирането на, гражданск... на гражданското общество, ако сме ние тук в Брюксел, ако сме ние тук в тази зала, дали сме обичайните за подозрени или това са хората в Латвия, Кипър или някъде другаде. Става въпрос за финансиране на гражданското общество, финансиране на участието в пряката демокрация. Това са основни въпроси за успешното развитие на действията в тази, през тази година. На следващо място, вторият пример за успешни действия. Да няма второкласни институции. Ролята на Европейския парламент в рамките на дебата за МФР е от изключително важно значение. Дали е, се е, чува гласа на Европейския парламент, дали се чува гласа на европейските граждани за тези затворени врати. Това е един ключов момент, в който може да се ам, засили инфо, информареността на гражданите, за да се преодолее национализма. Две предложения за сътрудничество. Според мен от ключово значение е активното участие в гражданството. Трябва да има агора на активното гражданство. Хората трябва да имат възможност да изразят своето мнение в парламента, да бъде чут техния глас. Така че в тази специална година трябва да се продължи работата по активното гражданство. Освен това, ам, голямо значение ще е ам, тази, този алианс от НПО, която обхваща 56 от тях. Това с организации от национално и европейско ниво. Важно е да има и по-добро междуинституционално сътрудничество. Зелена книга по член 11, например. Тези пречки, които бяха споменати, могат да бъдат преодолени само ако институциите си сътрудничат. Нека да има по-добро управление, да се действа по- Добре, е по отношение на изпълнението на разпоредбите, споменати в законодателство и този е специфичен член. Прекалено много се случва при закрити врата. важно е да има гласност действията са прекалено фрагментирани, гражданите се затрудняват да следят какво се случва. Нека, нека да има една обща платформа, да се види как да се информират гражданите, как да се общува с тях и тогава ще се отбележи един много голям успех. Благодаря ви за вашите предложения и изказвания. Да, Европейския парламент – ще е, участва в дебата за МФР. Е, имаме нужда от повече Европа. Това е ясно. Европейския парламент е, иска да внесе и повече Европа при ам, изготвянето на европейския бюджет. Това са дискусии, които ще бъдат водени през следващите месеци. Много... Uh, много беше казано. Ние не сме участвали в законодателство, свързано с дискриминацията, но това, което трябва да стане ясно е, е че трябва да се противопоставим на всякаква форма на дискриминация, също дискриминация възоснова на пола или нещо друго. Нашата отговорност ще продължи в бъдеще да се застъпваме за тези права. Необходима е по-голяма отговорност, за да се откликне на проблем, какъвто вие описахте, да се намали фрагмент, а, раз, раз, покъсаността, да се намали а, бюрокрацията и други. Комисията ни е, напомни, че има списък от действия. По този начин ще се подобрят възможностите за а, гражданите. Синята карта, която ще подобри а, процеса на признаването на дипломите и квалификациите. Това всичко може да промени ам, в положителна светлина живота на гражданите. Ние искаме да променим ам, живота на хората, да им дадем повече възможности. Аз ще разгледам вашето предложение за харта, разбира се. Но важно е а, да излезем на преден план с това, което правим, с това, което а, постигаме. Хората да усетят ползите. Много хора не искат да бъдат европейски граждани. Те искат да са шведи, например, които имат права. И смятам, че ако не, разби, не разберем това и не приемем съществуващите предизвикателства, а, то и, и самите граждани, например, това да бъдат шведи, ще го разглеждат като предизвикателство, а не като проблем. Ние трябва ясно да заявим, че ние трябва да сме обединени в разнообразието си хората понякога въобще не се интересуват от гражданството. Ако те видят ползите, тогава ще е друго. Трябва да се зачита а, самата идентичност, традиции, култура, нещо, което се случва на местно ниво. Тогава хората могат да а, обгърнат тези възможности, свързани с гражданството. Благодаря ти, Ана Мария. Вече казах, че гражданството не е нещо, което е против националната идентичност. То просто надгражда всичко това и е необходимо да има обмен в рамките на Европейския съюз. Благодаря, господин председателю. Ще говоря на френски. Аз съм от Париж, от като имаме предвид дискусията, проведена до сега, ще, када, ще кажа следното. Нещо, което беше подчертано и тази сутрин, и то е важно, а именно, че а, трябва да направим разграничение между въпросите, които са свързани с европейското гражданство, което е заложено в Мастрихския договор. Ние имаме тези права. Те съществуват с или без гражданство. Нямаме нужда от нови мерки и разпоредби. Това, от което имаме нужда е по-добри практики по-добро прилагане на правата, така че да могат да, да, да се правят стъпки напред. Аз самата съм юрист и съм а, засегната пряко от натрупването на това европейско законодателство и ние като юристи се губим в този законодателен лабиринт и този обем от законодателство. На следващо място – бях изненадана или може би не бях достатъчно съсредоточена. Не се спомена Солвейт. Преди да се обръщате към съди кое, и адвокати, което може да, да излезе по-скъпо, може да се предприемат превенционни мерки. От много години съществува соловит и за нас юристите е, соловит е важен инструмент. Трябва да кажа, че 80-90% от е, а, а, е, случаите могат да бъдат решени с инструментите, които са ни представени и дори без да се стига до съда. Благодаря ви. Подкрепяме казаното от вас. Имате въпрос. Казвам се Папа Хрипополос. Аз съм председател на сдружение, на международно сдружение, не на регионално казва се, е, европейци по света. Ние представляваме национални сдружения. Искам да отправя въпрос. А, става въпрос 35 милиона европейци, които живеят извън Европейския съюз – те все още са европейци, обаче на европейско ниво се вземат прекалено малко мерки, които са свързани с тези хора. Е, много действия е, трябва да бъдат предприяти, много работа трябва да бъде свършена, защото няма някакви конкретни е, планове за действие, свързани с тези граждани. Европейския парламент може да предприеме действие в областта на електронното гласуване. Това ще е от полза с, с, за хората не само извън Европейски съюз, но и за хора, които живеят жава членка в Европейския съюз. Добре е да се създаде изпълнителна агенция, коя, която ще се занимава с а, хората, които живеят в друга държава членка или в трета страна тази а, изпълнителна агенция ще се занимава с а, а, различни въпроси. И това е добра идея да има такава изпълнителна агенция на европейско ниво. Merci pour ces propositions concrètes. Euh, Благодаря за това конкретно предложение. Коментари има ли? Благодаря Искам да се спра на два въпроса, които са взаимно обвързани. Правя препратка и към казаното от Анна Мария. Когато се действа на европейско равнище, проблема частично се дължи на това, че имаме национално представителство и Държавите членки в повечето случаи, когато творят законодателство, просто отчитат гласовете като точка в дневния род, а гражданите въобще не знаят как техните министри, за които са гласували за да влязат в правителството, са гласували. И ако искаме да дадем уверение на хората, че това, че са британци или шведи не влиза в разрез с понятието европейско гражданство, то тогава гражданите в държавите членки би следвало да са наясно точно как водят дебатите техните министри и как гласуват на европейско равнище. Тогава могат да ги държат отговорни не само в европейските институции, а ще бъдат отговорни в собствените си парламенти и ще са отговорни пред гражданите, когато гласуват. И ако преодолеем този демократичен дефицит, то ще е добре. Е, аз дълбоко вярвам, че колкото повече се разрастват една организация, трябва много по- добра преценка да се прави за това с какво разполагате, какво правите и от какво можете да се откажете. Не сме предприели такъв проект, а ни трябва. Ако искаме да намалим броя на и обема на законодателството, трябва да започнем открити дебати между парламента и съвета на министрите, за да преценим къде да се творят още закони или напротив. От друга страна, комисията може само да предлага, за разлика от това, което се опитва да ни каже крайната десница. Но излезте на улицата, може би не в Брюксел, защото ще решат, че сте бюрократ или еврократ, но излезте в Бирмингам на улицата или Бристол, или Берлин, или Хамбург и попитайте някой гражданин. Според тях къде е властта? И повечето от тях ще ви отговорят, че собствените им правителства имат много малко власт в Брюксел. И ако не преодолеем това ще продължаваме да си говорим още 10 години, защото економическата криза се развихря. И хората се, хората се чудят кого да обвинят и затова се появяват екстремистски партии. И хората казват, Идват тук от друга държава разни граждани и искат да ни вземат домовете и работните места. Затова трябва да наблегнем на, преди... на предимството в това да сте патриот, горд патриот, но в същото време да сте патриот европеец. Мерси, Микаел. Effectivement, même си он... même си он Благодаря ти, Майкъл. Прав си европейският гражданин трябва да се приближи към Европа. Трябва да намери отговори на тези въпроси. В същото време дебата ясно показва, че има нужда от информация. Споменат бе Солвит, Европейският парламент и неговите дебати са прозрачни, гласува се на показ, всичко се излъчва, така че прозрачност в парламента има. И искам да подчертая, че не насякъде е така. Um... Благодаря за думата. Аз съм от организацията Гражданска платформа. Когато глеждам тази зала, виждам хора от най-различни организации. Много от тях ги познавам. Депутатите също се познавате, но проблема с който аз се сблъсквам, когато говоря с обикновените граждани, те не проявяват интерес към европейското право, но не там е разковничето. Те не знаят как, кое им е полезно. И тези неща трябва да им се казват, да се казват ясничко и кратичко. Когато в социалните медии вляза да видя какво се качва, в повечето случаи то е конкретно, но е скучно. И ако не сте а, с а, академични степени, е трудно разбираемо и досадно. През следващата година и половина трябва да променим начина по който общуваме и посланията, които изпращаме. А, когато се опитваме да обясняваме на хората колко добре живеят, трябва да преценим какво да е посланието ни. Социалните медии са а, само едно средство – когато се говори за различни възрастови групи, много е важно кое средство се използва. А как се общува, как се комуникира, е ключовия въпрос. Трябва за това да мисли не само комисията и европейските депутати, а всички ние тук. Повечето от нас тук си знаем какво трябва да вършим. Благодаря за това изказване. Напълно сме съгласни с вас, че начините за предаване на информация са особено важни. Естествено, много работа се върши в тази посока. Много са образователните текстове, които се разпространяват и сред учениците в мой избирателен район, знам, че доста се прави. Има има възможности депутатите да посещават училищата, но не се използва достатъчно тази възможност. Споменахме и средствата за информация, които имат голяма роля – но от другата страна стоят политиците от националната политическа класа. Европейските граждани са по-склонни да слушат тях, а те често нападат европейските институции и използват ги като жертва на гнец и се приемат е, закони, които никой не разбира. Съответно, тези уредби се възприемат като един препъни камък за гражданите, така че политическата класа, независимо коя партия представляват, е, има важна роля и са проводник на това послание за европейското гражданство, европейската самоличност. Да, съгласен съм с това, което казвате. Но през следващата година и половина е много важно хората да разберат, че не става дума само за лошия Брюксел. Това трябва да бъде вършено на местното равнище, защото само то има значение и е нужно да има повече обмен. Има информационни бюра, правят се срещи веднъж на две седмици, но не там е работата. Трябва хората да бъдат обединявани, да се задават въпроси. Повечето от въпросите няма да са конкретни. Хората ги интересува, например, защо има толкова бюрократи в Брюксел. Е, няма полза от това да се казва, че има 55 хиляди, а в Бирмингам в местната власт има повече. Трябва да се отговори по начин, по който те да разберат за какво става дума и как това влияе на живота им. Просто хората живеят живота си извън Брюксел. Ето това трябва да променим, да се върнем към корените си в известен смисъл, да говорим с хората, да им дадем възможност да задават въпроси. Имаме съобщения на комисията, които са безполезни, ако не може да има критика, защото се опасявате, че ще се провалите. От време на време трябва да има провали. Оратора няма микрофон. Франк Бениенс, се казвам, старши научен сътрудник в Европейския институт в Флоренция. Благодаря, че уредихте тази отлична среща. Тя е съвместна среща. Ще се върна на това малко по-късно целта на участващите оратори е бе да се укрепи идеята за европейско гражданство, но както каза госпожа Макдоналдс, това е доста неясно уредено в договорите. И това е така, защото е свързано с суверенните държави, правителствата, данъчното облагане и така нататък. В Европейския съюз не са уредени така нещата. И именно за това европейското гражданство на европейско равнище стои по този начин. В член 20 се предвижда гражданите свободно да могат да се движат. Доста говорихме по тази тема и проблемите, които се поражат и как се преодоляват и солвит. Но това засяга 3-4% от населението. На второ място. В член 20 се споменава и ролята на Европейския парламент. Това ще го обсъждаме по-късно след обед. Но според член 20 се казва между другото. И какво друго може да бъде уредено? Госпожа Рединг в своето изказване в Комитета на регионите през ноември спомена, че хората очакват конкретни резултати от Европа. А аз в нито един от документите не съзирам набор от конкретни права, осезаеми индивидуални права, защитими права. През последното десетилетие в различни сектори, и тук само ще припомня въздухоплаването в Европейския съюз, Та, например, там всеки гражданин може да разполага с няколко стотин евро в случай на някаква злополука. И това са права, които следва да бъдат уважени от националните съдилища. Далеко съобщенията, роуминга, падането на цената от 47 на 29 цента, нещо, което се случи за няколко години. Говорим за преносимостта на телефонните номера – Друга област, която ще спомена е здравеопазването. Всеки гражданин има право да бъде лекуван в друга държава членка, а разходите да му бъдат възстановени от собствената здравноосигурителна организация. Ето ви конкретни примери. Те нямат е, трансграничен елемент. Гражданина може да си седи на дивана в къщи и получава сметката за телефон и си казва, а, ето, поевтиняло е. Та това може би са елементи на европейското гражданство, тъй като са проява на солидарност между гражданина и някой друг гражданин, примерно на, от авиолиниите или доставчика на далекосъобщения. Ето това е цял набор от мерки, които няма да изреждаме сега, но те трябва да са част от посланието, което отправяме към европейските граждани. Аз казах, че отлично, че тази инициатива тук е съвместна. Комисията и парламента са се обединили и този вид неща трябва да се правят заедно. Ако отидете на летището в Завентем и там на стената пише какви са правата, от едната страна е парламента, от другата страна е комисията. Аз съм убеден, че всички сме възрастни хора, знаем какви са ни интересите и тази информация трябва да бъде предлагана съвместно. Някой ще каже ми, ние ще се отдавим в тази информация, да, но може би трябва да помислим за това да предприемаме нещичко всяка седмица. Казваме нещо за здравеопазването, като се опитваме да стигнем до същината на европейското гражданство. Съжалявам, че просрочих времето си. Винаги сте интересни, казва водещия. Имаме друг въпрос от друг участник. Аз съм от Германия, от Дюселдорф и, и искам да се присъединя към това, което каз... беше казано преди мен. Американският президент преди две седмици държа своята реч по отношение на състоянието на Съюза. В началото на речта си той казах, господин председателю, членове на Конгреса, уважаеми граждани. Когато слушаме речите на господин Барозо, той също държи такива речи, свързани с състоянието на Съюза. Последната беше през мара 2012 и неговата ред започва с думите Господин председателю, уважаеми господа и госпожи депутати, и до тук. За уважаемите граждани въобще не става и дума. И това е един много добър пример за това, какво не е както хората в този съюз. Има редица такива примери. Всички в тази зала можем да дадем такъв род примери. Вижте работните програми на председателствата на Европейския съюз – Първостепенно значение има темите за финансова стабилност, устойчивост, сигурност, но темата за гражданите или гражданството в Европейския съюз, това е, е тема, която е някъде на задните страници на техните документи. Според мен, това е мое лично мнение, аз съм председател на малка асоциация, която се ангажира с европейски въпроси. И виждам, че и днес нямате предвид гражданите като такива, а имате а, а, предвид някакви правни субекти. Аз съм юрист и знаем, че гражданина винаги е правен субект, но не само. Когато говорим за граждани в Европа, и това е моето послание към вас, не може да става въпрос само е, за е, правни е, въпроси. В тази Европа трябва да става въпрос и за философия, емоции и душа. Противен случай имаме една а, безжизнена Европа и можем да се оплакваме колкото си искаме. Ще приключа изказването си с един апел към вас. Нека да говорим повече за това, което се намира отвъд а, всички правни разпоредби. Нека да обсъдим това какво искат гражданите, какво искат да чуят от господин Бароза, когато прави своята годишна реч за състоянието на Съюза. За нас, гражданите, обръщаме се към е, господина от комисията, за нас това е нещо много важно. Е, и и колко е сериозно, колко сериозно взимате вие а, е, одобрението на гражданите, защото става въпрос за демокрация. В Европа има демокрация и тази година е година на, на гражданите когато един директор на зоологическа градина обяви година на животните, това е нещо естествено. Нека тук да не говорим само за членове, алинеи и права. Нека да, да а, да ни е ясно, че гражданите по естествен начин заемат централно място на европейски, в Европейския съюз и те искат да стоят в предните редици, а не в задните. Благодаря ви. Merci pour votre intervention et ce recentrage. Благодаря за изказването и за този апел към всички нас. Ние се съсредоточаваме върху това. Господин Немец може би ще иска да защити председателя Барозо, но когато говорим за европейските граждани, които се тревожат за конкретни трудности, да се върнем на вашата метафора за болестта. Значи ти имаш един важен а, доктор, който говори обаче за случай този и онзи, а не за пациент. Аз съм Нюман, генерален секретар на една организация, която вече се представи от господин Папа Христополос малко по-рано, тъй наречения Europeans Throughout the World, европейци в целия свят. Това е организация, която събира множество малки организации, представляващи европейци, които живеят в други държави, било то в Европейския съюз или в други държави по целия свят много проблеми са решени вътре в границите на Европейския съюз, но продължават да съществуват извън тези граници. И противовес на това, което каза госпожа Валян малко по-рано, съществуват държави членки на Европейския съюз, които дискриминират своите собствени граждани. Моята държава, Великобритания, е една от тях. Пенсионерите, например, ако напуснат, напомням ви, че те са европейски граждани, пенсионери, които напуснат Обединеното кралство или Европейския съюз и се заселят на друго място, пенсиите им се замразяват на нивото, в което са били, когато са емигрирали. Въпреки това, те са европейски граждани. Това има много пагубен ефект и вътре в Европейския съюз. Има един конкретен случай, който видях наскоро, да кажем от Австралия се връща някой. Има споразумение между Великобритания и Австралия, но Обединеното кралство се внесло е резерва по тези правила и ако този гражданин отиде на друго място в Европейския съюз, а не в Обединеното кралство, той губи цялата си пенсия. Аз съм съм убеден, че това е незаконно, но а, британските съдилища се произнесли в полза на държавата, а не в полза на този пенсионер. Има граждани извън Европейския съюз между 35 и 60 милиона, а, които са дискриминирани и двойната националност или множествената националност е един такъв проблем. Независимо дали си с двойно гражданство или с множествено, но си в Европейския съюз, това е по-малък проблем. Но ако отидеш, да кажем, да живееш в Канада, там да търсиш работа, да кажем, трябва да станеш канадец. Но за да станеш канадец, ти губиш европейското си гражданство. Това е поне в някои случаи, не във всички, разбира се. Това може да има много сериозни последици за теб. След обяд ще посветим времето си на правата за гласуване. Има много-много проблеми свързани с това. Сега няма да ги разглеждам, но само да спомена няколко. Дискриминация срещу европейски граждани, които са извън Европейския съюз, когато въпреки че, въпреки, че много проблемите са решени вътре в Европейския съюз, те продължават да съществуват в държави извън него. Благодаря ви много за повдигането на този конкретен проблем, а именно а, хора, които живеят извън Европейския съюз. Господин Немиц, благодаря. Начина по който комисията разглежда концепцията за гражданството а не е чисто правна и не се ограничава единствено до глава 5 от договора т.е. главата за гражданството. Ако погледнете доклада от 2010 година за гражданството, ще намерите, между другото, същото и в доклада, който ще публикуваме на 9 май, действията, които са изложени в тези доклади са 25 на брой и те съдържат много действия, които излизат извън границите на главата, свързана с гражданството. Вярно е, че понятието за гражданство, ако бъде погледнато а, стрикно правно, е малко мъгляво. И честно казано, когато погледнем какво ще напишем в доклада, ние а, гледаме основните проблеми, които се надяваме, че са от ключов интерес за отделните хора в настоящия момент на интегриране. А, може би ще сме прави или пък ще сбъркаме, но парламента и съвета също ще изразят позицията си. Но потвърждавам, че това не е единствено правен подход, свързан с конкретната глава в договора. Второто нещо, аз също прочетох речта на Барозо за състоянието на Съюза. Мисля, че беше много добра тази реч, но нека да бъдем честни. Председателя на комисията каза нещо много важно в тази реч, именно, че той вярва и че комисията вярва, че при следващите избори за Европейски парламент трябва да има кандидати, които след това ще се кандидатират за председател на комисията, като тези кандидатури трябва да се сведат до знанието на хората от, от групите на политическите партии. Това не е като в Съединените щати, но тъй или иначе е много така близо до сърцето на комисията, на председателя Бароз, на заместник-председателя Рединг. Наистина да се сведе до вниманието на гражданите, кои са номинирани за председател на комисията следващия път. По този начин тази информация ще бъде много по-близо до гражданите на Европа. Наистина приемам вашата гледна точка за правната страна, но а, председател, председателя Барозо и заместник председателя Рединг направиха това много важно предложение, което е обсъждано много преди, но сега се надяваме то да стане реалност и честно казано вярваме, поне аз лично вярвам, че партиите, които ще го направят, ще имат предимство пред останалите и следва да ги а, възнаградят техните избиратели, а, да им дадат повече гласове, ако те прозрачно обявят кого предлагат за председател на Европейската комисия. Благодаря, господин Немец. Има ли още въпроси? Много ви благодаря. Аз работя за едно НПО в Лондон. Освен това, съм а, и член на Алианса за Европейската година на гражданството. Искам а, да аплодирам това, което а, казах а, от Дюселдорф и да допълня, малко така риториката, идеята за а, Европейския съюз а, без кръв, така да се каже, обезкръвения Европейския съюз е, е вярна метафора, защото наистина а, днес представените европейски граждани тук а, са не всичките, т.е. искам да кажа, че трябва да има ефективен достъп на всички. Искам да направя препратка към някои а, проблеми, които бяха разгледани днес, свързани с средната класа, да кажем да си купиш кола, да имаш по-малка телефонна сметка, да отидеш в отпуск някъде. А, това са така някои неща, които са свързани с средната класа, но има по-базисни нужди, които за момента се игнорират. Те трябва да се подчертаят и на настоящия форум. Най-големия проблем, който аз виждам ежедневно, хора, които са от ромската общност или са бездомни в Обединеното кралство, свързани с техните проблеми, основно с администрацията. Разбира се, това не е право, което е много популярно да се говори, така не привлича много внимание, но е много трудно някой път да разбереш, че като си чужденец и трябва да се занимаваш с местните власти, да обясняваш, че твоята държава е държава членка на Европейския съюз, е наистина странно. Има няколко случаи на недопустими забавяния на издаване на документи за пребиваване и има 6 месеца ограничителен срок по директивата, но в моята ежедневна работа тези 6 месеца наистина се оползотворяват от граничните власти. Имам един конкретен клиент, чийто паспорт е така да се каже отвлечен а, от местните власти за две години вече, така че този човек е без паспорт. Това е жена и тя няма достъп до социални а, помощи, а, просто заради толкова недопустимите забавения при разрешаването на нейния случай. Има и много така фини бариери, които се поставят от националните власти за достъпа до социални помощи. А, това е свързано с моите експертни познания, но що ще отнася до националния осигурителен номер и изискванията за издаването му. Това поставя известни ограничения пред а, достъпа на хората до социални помощи в Великобритания. Господин Камаш Кашман си тръгна, но това, което той каза е много важно за отношението към мълцинствата, Госпожа Билт каза много важни неща за работата с местните власти, но ми се иска повече конкретика, за какво говорим? За обучение на хората, работещи в местните власти, за вземане на по-добри решения или по-скоро става въпрос за съдебни дела. На мен ми се ще нещо помежду да е. Не непременно процедура за нарушение или нещо толкова голямо, защото господин Куин спомена сравнителната слабост на индивида срещу държавния служител, на граждана срещу държавния служител. По-скоро трябва да се вземат добри решения. А, би било а, голяма празнота между самите права и достъпа до тях. Така че какво ще каже панела? Конкретно какво се състои работата с местните власти? какво е, означава по-голяма работа с онези, които вземат решения на местно равнище. Благодаря. Работим много по отношение на единия пазар. Ние не работим срещу местните власти, не ги съдим, работим заедно с тях, защото сме част от една и съща общност. Крайният ползвател това е гражданина. И пътя от Брюксел до там някое малко сълце в някоя гълча на Европа е свързана с по-добрата координация предварително. Това приехме на един пленум преди няколко седмици. Тоест, как нещата в крайна сметка се озовават в ежедневието на хората, в техните домове, в техните кабинети. Обсъждането е свързано с това дали директивите са твърде прескриптивни защото в крайна сметка се оказва, че постигат съвсем различен резултат. Преди Швеция имаше голям проблем, защото хората вече не можеха да си купуват а, билети за автобуса по СМС. А, цената на билета е 3 евро. Става въпрос за прилагане на директива, която е имала съвсем друго предназначение, именно да се упрости, да се улесни плащането за такива билети. Но понеже националното законодателство е наложило отгоре върху директивата още множество, множество а, изисквания за регистрация, за избягване на а, прането на пари, да кажем, а, но купуването на 3 евро в билет по СМС надали е най-добрият начин да изпереш милиони. Така или иначе, е, хората, тръгвайки на работа един ден, се оказа, че не могат да си купят билет за автобуса. Така че трябва да работи много по-тясно, много по-добре с местните и националните власти от самото начало на изграждане на законодателството. И всички общини в е, Европа 70% от техния дневен ред, от тяхната работа на тези общини идва от Брюксел, така че те трябва да имат част от отговорността, която а, в крайна сметка ние им а, възлагаме с това законодателство. Когато си отида в Швеция, а, чувам, ето това европейското законодателство е сбъркало, те са виновни там в Европейския съюз. Така че а, решението не е да се обвиняваме взаимно или да се съдим, а да работим заедно. Тук само от Брюксел не можем да постигнем всичко, трябва да имаме участието и на местните органи. Имам един въпрос а, защо а, хората работещи в а, местните власти се наричат съветници, а ние тук в а, европейските институции сме наричани бюрократи? Защо тях не ги наричате бюрократи? Така че а, трябва да знаете всички вие, че това, което правим тук в Брюксел не е бюрократично, не е срещу гражданите, не е технократично. Аз като си отида вкъщи и работя а, с хората, виждам, че съм ги изгубила. А всъщност ние тук сме Европа, всички, не ние на подиума, всички в тази зала. Ние сме ви поканили, ние искаме да чуваме гласа на гражданите в залата, не само гласа на политиците, на технократите. Благодаря ви много за коментарите. И аз ви благодаря, Ана Мария. Сега ще ви дам след минута. Господин Немец иска да отговори на нещо преди това. Според гледището на комисията, ние искаме да използваме всички тези инструменти, които споменахте. <clears throat> Процедурите за нарушение също са необходими. Ние, например, не изискваме никакви плащания вие да се оплачете. По отношение на казуса в Великобритания, имаме процедура за нарушение срещу Великобритания – Става про за румънци и българи конкретно. Не изключително само за тях, но конкретно за румънци и българи. Трябва да обучим хората, трябва да им обясним на тези, които работят в националните и местни органи на самоуправление, че не е в техния интерес да създава трудности. Просто е абсолютно безсмислено. Като дойде нов европейски гражданин в града и трябва да чака години наред за да получи основни здравни грижи, това не е добре за самия град. Ако някои са разболени, може да получи лечение. Така че трябва да обучим хората, трябва да ги убеждаваме, но в трудните случаи ние ще продължим да съдим, ще продължим а, да използваме процедурата за а, нарушение или чрез националните съдилища, ако се наложи. Солвит, разбира се, е много а, голяма история на успеха, но а, трябва да ви кажа, че много от успехите идват и от Европейската комисия. Трябва да се даде отново, ви казвам, тежеста на националния съдия, който не е служител на Брюксел. Той е онзи, който прилага европейското право в полза на гражданите. Те са наши, тези съдии са наши основни съюзници. Трябва да им отдадем дължимото. Трябва да отдадем дължимото и на организации като вашите, които помагат на гражданите да осъзнаят правата си, да ползват различните инструменти, възоснова на това кой инструмент е най-подходящ за конкретната ситуация. Благодаря, госпожа Валян. Аз само искам да посоча нещо, защото дебата в момента не е само за Европа, макар че е много изкушаващо. Не става въпрос за регламенти и нормативи в Европейския съюз, не става въпрос за единия пазар. Разбира се, всяка от тази точки може да е интересен дебат сама по себе си, но когато говорим за европейското гражданство, то не бива да се разбира като а, гражданство в Брюксел. Не става въпрос за онези граждани, които се подчиняват на Брюксел и а, уважават европейските правила. Европейското гражданство е а, сбора от гражданството на хората в държавите членки. Тоест, сумата, общото от държавите членки е европейското гражданство, плюс някои закони, някои правила, които вне, а, въплащават определени права при движението от една държава членка в друга това е единственото законодателство, което има смисъл за европейското гражданство. Плюс правото да гласуваш на местни избори е на европейско ниво. Това ще бъде дебата след обяд. Така че имайте преди, когато говорим за европейски граждани, това не става въпрос за някакви нови тип граждани, а това са гражданите на държавите членки. И е, не става въпрос за Брюксел като а, града, управляващ цяла Европа. Не става въпрос за институционалния Брюксел. Не става въпрос за Константинопол на Европа, за това, което а, бил древен Рим, да кажем. Не, а просто а, тук е мястото, където хората се опитват да подобрят а, действието на единния пазар – националните правителства не са врага и не казваме, че Брюксел знае винаги какво е по-добро. Аз уважавам всички институции в Брюксел и парламента като негов член, но просто искам да подчертая, че европейското гражданство не е нещо по-хубаво от румънско или от шведско или от бългийско гражданство. Благодаря, госпожо Валиан. Искам да се върна на процедурите за нарушения. Очевидно се стараем да не достигаме до този етап, но те могат да бъдат много полезни тези процедури. Миналата седмица имахме мисия в Галисия. Там проведохме едно а, разследване, така да се каже. Получихме много петиции за екологични проблеми там. И най-стария вносител на петиция беше 25 най-старата петиция беше от 25 години, т.е. трябваше вече да има процедура за нарушение, за да може в крайна сметка местните власти да започнат да почистват, да започват да се грижат за околната среда. Така че ако нямаше такава мобилизация от европейските граждани, от местни асоциации, от рибарите, тези, които работят в естуарите или в речните басейни, ако нямаше такава мобилизация, нямаше да се промени кой знае колко и местните власти си нямаше нищо да направя. Така че процедурите за нарушение може да не са най-доброто решение, но могат да бъдат много полезни и аз имам доказателства за това. Всичката работа, която бе свършена от местните власти, им отне малко време а, е, самата работа, но за да я започнат им бе отнело много-много години. Um, Следващия оратор комисарят Редин каза, че гражданите очакват конкретни резултати. И тя каза, <clears throat> като пример, онлайн търговията и по-низките роуминг тарифи. Има много граждани, които не са постоянно в движение. Има хора, които са изправени пред пречки в своите си собствени държави членки Отправям апел към вас е, по време на тази година на гражданството да се обърне внимание на проблеми, <clears throat> като такива, например, свързани с, с ромите, за това, че всеки ден са подложени дискриминация, нямат е, възможност да живеят нормално. Децата нямат право на образование, нямат право на никакви придобивки и така нататък. Нека да обърнем внимание на злоупотребата с и нарушаването на основните права и на правата от Хартата на човешките права, защото всички тези права са заложени и в Хартата на Европейския съюз и в а, неговите ценности. Благодаря. Проблемът с ромите, да, това е тема, която много често сме обсъждали. Има много неща, които могат да се кажат по този въпрос, но мога да ви го успокоя, че дори ситуацията да не е, е идеална, е, то този проблем е, се разглежда много често. Аз съм от НПО, което представлява правата на ромите в Европейския съюз. Госпожа Вайлен вече е споменана от основните предизвикателства, свързани с гражданството в Европейския съюз, за това, че ромите са експулсирани от други държави членки. Те са подложени на значителна дискриминация в рамките на Европейския съюз през 2012 година. Като резултат ние бихме искали да знаем дали европейските институции ще упражнят натиск върху местните органи, така че да се погрижат за правата а, а, на, на ромите. Дали комисията възнамерява да предприеме някакви действия, така че ромите да бъдат информирани за техните права и да не се упражнява дискриминация срещу тях. Um, Имаме депутат, който има такива корени. Комисията представи доклад, свързан с оценка на стратегията свързана с ромите, март 2012 година. В доклада се казва, че повече трябва да се направи, когато става въпрос за повече средства, за, свързани с приобщаването на ромите и да се избегне тяхната сегрегация и дискриминация. Отговорът на въпросът ви е да, ние провеждаме диалог с държавите членки, публикували сме този доклад. Смятам, че е правилно да се каже, че комисията под ръководството на господин Барози и госпожа Рединг работят по въпроса за гарантиране правата на ромите и въобще всички действия, включени в стратегията и плановете за действие по отношение на, роми, на ромите. Това са ам, действията в дългосрочен план. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря. Аз искам да се спра на някои неща, които бяха споменати не на последно място в правото на достъп до администрация. По отношение на това, ам, процедурата свързана с нарушаване и съдебни действия. Те са част от целия процес. Това е включено и в новите програми за гражданството. Въпрос свързан с обучението и възможността за финансиране. Е, освен това е, се предвиждат и действия е, насочени срещу дискриминацията и координиране на социално-осигурителните права. По отношение на пенсионните права, разбира се, държавите членки могат да определят сами размера на, пенсион, на пенсиите. А, но понякога нашите граждани са третирани по един шокиращо а, лош начин ако има граждани от трети държави, които работят в държава членка Европейския съюз, какви ще са техните пенсионни права. Това е един проблем, върху който трябва да се работи. Мисля, че комисията в момента работи по подписването на погодби с трети държави в тази област. В много държави членки финансите са урязани. И в тази връзка програмата за гражданството е много важна, защото могат да се финансират европейски мрежи, но не национални. Това също ще е важно и на последно място. Комисията по социални въпроси и заето ще се занимае с преглед на това как се транспонира законода... европейското законодателство по отношение на заетостта. Трябва да се осигури достъп до здравни грижи, да се отдели по-голямо внимание на уязвимите граждани. Освен това да се помисли за предоставянето на граждани, извинете, предоставяне на услуги на роми. И по този въпрос трябва да се помисли. Благодаря ви. Следващия оратор. Искам да се спра на въпрос, който беше засегнат от много хора в залата, а и името защита на основните права и на гражданството. говорихме за въпроса на обхвата. Това е важно в рамките на целия дебат, който доведе до изготвянето на хартата на основните права. Това се крие и в в действията, свързани с информирането на гражданите относно техните права. Сега хартата има обвързващ характер след влизането на договора от Лисабон. Влизането в сила на договора от Лисабон. Съда на Европейския съюз действа много внимателно по тези въпроси. Има случаи, в които съда постановява, че, че определения случай е извън обхвата на Европейския съюз. Съжалявам, вие трябва да се обърнете към съда за човешките права. Ние не можем да направим нищо. Не съм сигурна дали хората, които седят тук в залата, ще приемат, че това е истина. Ние знаем, че има член 7. Ние знаем, че има много строги процедури, които съществуват. И някакси оставам с впечатлението, че много хора тук биха желали институциите да направят повече за това да се за, а, засили конкретната връзка между гражданите и а, тези основни права, проистичащи от хартата. Благодаря. Сега госпожи, госпожа Мърма иска думата. Съжалявам. Thank you. Thank you very... Благодаря ви. Казвам се Лумел. Аз съм юрист. Има нещо, което беше споменато участие от някой от изказалите се. Има заключения, които съдържат в себе си, че Европейския съюз ще направи всичко каквото може, така че граждани на трети страни, които пребивават в Европейския съюз, ще се възползват от права, проистичащи от единни правила. И това ще са права, как, каквито се отнасят и за европейските граждани. Имаме директива за дългосрочното пребиваване в Европейския съюз, тази директива създадена с такава цел да подпомогне събирането на семействата. Обаче държавите членки разводниха тази директива, защото в директивите се включва елемент на действие на държавите членки по тяхно осмотрение. Е, значи, гражданите от трети страни, които пребивават дългосрочно в държавите членки, плащат същите данъци, плащат същите такси, но те а, нямат същите права, не се ползват със същите предимства. През 2013 година говорим за граждани с главно Г. За това говорим за права, че има, които проистичат от а, това европейско гражданство. Необходимо е да говорим и за гражданство, което е свързано с всички права и задължения, проистичащи от местно, местно ниво. Говорим за приобщаващо гражданство, а не за изключващо или ограничаващо гражданство. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Смятам, че след тази така интересна и разнородна дискусия съм насърчен да споделя една идея, а именно да работя и в бъдеще по харта, която да е по-целенасочена да обхваща повече организации на повече географски нива. Много неща бяха казани, които а, са свързани с това а, да се каже, да, това е нещо, което си заслужава а, да бъде обсъдено или да бъде предприето нещо, въпреки че темата е доста а, сложна. Необходимо е да се общува с хората на местно ниво. Необходимо е да има упростяване на процедурите. Ясно е, че има списък с тези права. А, той обхваща не само движението, а, свободното движение и гражданството представлява, а, включва в себе си не само права, беше споменато и немското гражданство. Три големи проблема се очертаха по време на дискусията. Три проблема, с които трябва да се занимаем. От една страна има основни права, но има а, права, които са свързани с ежедневието на хората. Когато говорим а, за околната среда, за вътрешния пазар и как да се свържат как да се свържа тази проста харта с това, което може да се а, вземе от законодателство, европейско законодателство и да служи на гражданите. няма нужда да се а, насърчава толкова много гражданството, когато това ще означава да се засили тази, да се а, увеличи тази пропаст между европейските граждани и гражданите от трети страни. На следващо място. Трябва да си признаем, че ние не сме наясно с обхвата на европейското гражданство. Например, тук бяха споменати мълцинствата. Знам, че мълцинствата са включени в член 2 от договора и те не могат да бъдат пренебрегнати. Но трябва да кажем, че това е едно гражданство, което все още е в процес на развитие и нямаме някакви конкретни представи. Благодаря. Вие казахте нещо вече в а заключение ние също и пристъпваме към, вече към края на, на нашето сутрешно заседание. Добре, че занимахме с тези въпроси, така че гражданите с времето да могат да се чувстват все по-добре в в Европейския съюз. Европейския парламент, съвместно с Европейската комисия и всички е, останали партньори, трябва да предоставя много повече информация, повече е, педагогически действия трябва да бъдат предприяти. Важно е да се работи и а, с младите хора, да се е, а, самите граждани да а, си сътрудничат помежду си. Благодаря ви за вашето участие. Едно от вашите права е правото на обяд. Е, както в началото беше казано, моля да запазите е, своите пропуски. Защото ако нямате пропуск, когато напуснете сградата и се върнете обратно, трябва да се издаде нов. в два и половина след обяд ще продължим с следобедното ни заседание. Merci beaucoup